Works this way. Okay, right, if, uh... Така. Ако всички сте готови, ще започнем. Тъй като винаги ми се изправя косата, когато стигнем до края на заседанието и трябва да накарам хората бързо да говорят. Първо, приемане на дневния ред. Не виждам възражение. Това е добре. Всички съобщения ще бъдат направени утре. И за това единствената точка в момента е диалога по паричните въпроси с Марио Драги, председател на Европейската Централна банка. И след това ще преминем към втора сесия разговор с Марио Драги като председател на съвета на Европейската на съвета за европейския системен риск. Това са две различни прояви. Всички сте запознати с е, реда, който ще спазваме. Най-напред ще дам думата на Марио. Е, след това ще дам думата за въпроси и отговори. Ще има по 5 минути за въпроси и отговор, така че ако е, бързо зададете въпрос. Имате възможност да се върнете и да зададете допълнителен въпрос, но само ако господин Драги не е бил прекалено пространен в отговора си. Това е новият начин, по който провеждаме обсъжданията. Господин Драги, госпожо председател, почитаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. За мен е удоволствие да се върна тук в парламента пред вашата комисия за периодичния обмен на мнения. В 2013 година навлизаме при по-стабилна финансова обстановка, отколкото през изминалите години. Това бе постигнато чрез съгласувани реформи от страна на правителствата и парламентите и чрез решителни действия от страна на европейските институции но са необходими значителни допълнителни условия, за да се гарантира излизането на Европа от кризата, връщането на доверието срещу инвеститорите и гражданите и възстановяването на стабилността и растежа. Парламентът играе възлова роля във всички процеси, свързани с реформите. Имам предвид конкретно приемането на нормативните актове за единния надзорен механизъм. Този механизъм е от основно значение за по-нататъчния напредък към финансов съюз. Днес ще направя преглед на економическите тенденции и тенденциите в паричната сфера в еврозоната от декември на 7. Ще се спра на две теми, които вие подбрахте за нашата дискусия – отражението на ниския лихвен процент и средата, която той създава и изграждането на единния механизъм за оздравяване и прекратяване на банките. От миналата ни среща до сега управителният съвет оставя ключовите лихвени проценти на Европейската Централна банка без промяна. Основната ставка при рефинансиране сега е 0,75 на 100, процентът за депозитния механизъм е нулев, а процентът за маргиналното кредито отпускане е 1,50%. Економическата дейност се сви за трето посредно тримесечие през четвъртото три тримесечие на 2012 година. Наличните показатели сочат, че има по-нататъчно отслабване в началото на 2013 година, като националното търсене остава свито. Това се дължи на усещанията и сред потребители, и сред инвеститори, и на необходимите корекции в балансите, както в публичната, така и в частната сфера. Също така е, чужестранното търсене остава свито. Економическите слабости в началото на 2013 година вероятно ще бъдат последвани от постепенно възстановяване по-късно през годината. Укрепването на търсенето в глобален мащаб, нашата благоприятна парична политика и е, повишаването на доверието в финансовия пазар във всички страни в еврозоната би трябвало да допринесат за бъдещите решения за изразходване на средства и инвестиции и за подпомагане на възстановяването. Въпреки, че е на лице стабилно подобряване на реалната економика, индикаторите, с които разполагаме, потвърждават до един сравнително е, ранните доказателства за стабилизиране на доверието и сред предприятията, и сред потребителите, макар и на ниски равнища. Нека се опитам да мисля Малко по-перспективно бих казал, че подобряването на положението на финансовия пазар и доверието към него е, беше доста голямо от миналото лято. Що се отнася до обменния курс, съвсем ясно ще кажа, че това не е цел на нашата политика, а много важен фактор за стабилността на цените и за растежа. Друг знак за растящо доверие е все по широк дял на връщането от контрагентите през при първа, първите от нашите финанси за рефинансиране, които приключиха през декември 2011 и март 2012 година. Това означава, че банките не се чувстват толкова несигурни във връзка своите перспективи за финансиране, колкото се чувстваха миналата година. Ще следим отблизо условията на паричния пазар и отражението му върху паричната политика, което ще се отрази и на осигуряването на ликвидност. Рисковете за економическите перспективи в еврозоната продължават да спадат. Това е свързано с възможността за по-слаб по търсене и износ, бавно възприемане и прилагане на структурните реформи в тази зона, както и някои геополитически въпроси. Всичко това може да се отрази върху тенденциите на глобалните пазари на стоки и финансовите пазари. Това има потенциал да потисне а, до някъде подобренията, на които сме свидетели да забави възстановяването. Годишната инфлация в еврозоната продължава да бъде умерена. Тя падна от 2,5% през октомври до 2,2% през ноември и декември и 2% през януари, както предвидихме. Очаква се инфлацията да продължи да спада и да стигне под 2% в близко бъдеще. Рисковете е, за перспективите на развитието на цените продължават да се възприемат като общо взето балансирани в средносрочен план, като има повишени връзка, рискове във връзка с е, по-високите регулирани цени и непреки данъци, както и по-високите цени на пазара и някои негативни рискове, проистичащи от по-слабата економическа дейност, а напоследък и от надценяването на обменния курс на еврото. Инфлационните очаквания за еврозаната остават твърдо в линията на целта на управителния съвет годишните инфлационни е, цифри да бъдат под 2%. Нашия паричен анализ съответства на ценовата стабилност. Е, изходният темп на е, парична експанзия и динамиката на заемодаването остават ограничени – Годишният растеж на заемите за частния сектор остава в отрицателните стойности. До голяма степен тази ограничена динамика на отпускането на кредити отразява сегашния етап на бизнес цикъла. По-високия кредитен риск и продължаващия процес а, на а, поемане на отговорност за кредитите самостоятелно. Като цяло инфлационния натиск би трябвало да бъде удържан, доколкото правим предвиждания за предвидимия хоризонт. Като се изходи от всички доказателства, това получава, позволява нашата парична политика да остане сравнително благоприятна. Сега ще се спра на отражението на средата, която създаваме чрез ниския лихвен процент. Първата тема, която избрахте за днес – Отражението на глобалната финансова криза върху економиката и потенциално върху развитието на цените беше безпредседентно. Видяхме безпредседентни мерки като реакция, които целяха много сериозно да бъде потиснат риска за ценовата стабилност в съответствие с основния ни мандат. Най-напред намалихме основния лихвен процент до 0,75 на 100. До сега нито една страна в еврозоната не е имала такъв процент. Сега е още по-нисък този процент в някои сегменти на пазара, близък до 0. На второ място действахме превентивно, за да не допуснем пълно свиване и срив на предоставянето на кредити на реалната економика. Дадохме на банките неограничен достъп до финансиране от Централната банка при всички техни рефинансиращи операции. Също така а, значително увеличихме средната падежност при тези операции. А, много разширихме спектъра на допустимите обезпечения за кредитите. А, всички тези решения гарантираха ценова стабилност и стабилизираха очакванията за инфлация при един много изключителен период. Естествено, Европейската Централна банка е наясно с това какви трудности е, създават дълъг период на ниски е, лихвени проценти и е, неограничен достъп до ликвидност. Ще се спра на три основни трудности. Първата е, че ниските лихви могат да се отразят на способността на спестителите и инвеститорите да генерират приходи и възвръщаемост. Това е особено важно за институциите, които целят номинална възвръщаемост. Това са, например, за страхователните дружества и пенсионните фондове. Но като се гарантира ценова стабилност през цялата криза, нашата парична политика допринесе за по-стабилни финансови условия. Това е централно за интересите на и на спестителите, и на инвеститорите, защото е, стабилна възвръщаемост може да има само в стабилна среда. Втората трудност е свързана с стимулите. Един дълъг период на ниски лихви и неограничен достъп до ликвидност е, улеснява преноса на заеми от година в година при твърде ниски разходи. Банките за това няма толкова голям стимул да наблюдават кредитния риск надлежно и могат да отпуснат твърде много кредити на предприятия, които всъщност не са печеливши. С течение на времето това недобро разпределение на финансовите ресурси може да се отрази неблагоприятно върху производителността и да потисне растежа и заедостта. Третата трудност е, че ако има продължителна парична благосклонност, може да се стигне до създаването на парични мехури. имам предвид при цените на къщите, на недвижимите имоти и други на други пазари на активи. Както мъчително показа кризата, именно спукването на тези мехури води до огромни разходи за реалната економика. В този контекст естествен въпрос е дали паричната политика трябва да се използва активно, за да се удържат такива изригвания на цените на недвижимите имоти и такива мехури. Тоест, дали трябва да се подпираме на вятъра, както се казва. Благодарение на паричната ни политика, ние до някъде правим именно това, но в средносрочен план а, смятам, че е необходимо да се вземат предвид паричните тенденции, когато се оценяват рисковете за паричната стабилност. Казвайки това, ясно подчертавам, че е, промените в ликвените проценти е, обикновено не са е, първия и най-подходящ е, инструмент за преодоляване на финансовите неравновесия. Те са подходящи само при специфични средства, например, когато е, много растат цените на недвижимите имоти и това застрашава ценовата стабилност в еврозоната като цяло. Ако липса такива неравновесия е, за еврозоната като цяло, подходящите средства за преодоляване на тези неравновесия е, трябва да е, дойдат от финансовия сектор и евентуално да се уравнят цените на ниво отделна страна, за да се избегнат е, прекомерните рискове в финансовата система и в пазарите на недвижимите имоти. Националните органи могат да използват данъчни и надзорни инструменти. Сега се спирам на втората тема, която подбрахте – създаването на единен механизъм за решаване на положението на банките. Този единен механизъм трябва да се опира върху единен орган за оздравяване и е, прекратяване евентуално на е, проблемните институции, който да разполага с Европейски фонд за тази цел. Приветствам изявлението на Декемврийския Европейски съвет, че в е, течение на 2013 година комисията ще внесе проект за изграждането на такъв механизъм за държавите членки, които участват в единния надзорен механизъм. Европейската Централна банка споделя становището на Европейския съвет за е, подходящия момент за създаване на е, този единен механизъм за преодоляване на проблемите на банките. А именно той ще бъде необходим, когато банковият надзор ефективно бъде обхванат от единния надзорен механизъм. Затова приветстваме а, е, настойчивостта на Европейския а, е, съвет а, е, с законодателите да разгледат проекта приоритетно с намерението да го приемат в настоящия парламентарен цикъл. Има четири основни причини за такъв единен механизъм за преодоляване на трудностите при банките, който да има в центъра си единен орган. Първата причина е, че наличието на такъв единен орган ще осигури навременно и безпристрастно вземане на решение, преди всичко с оглед на европейската перспектива. Когато се налага предприемане на мерки в презграничен план, единният орган – ще избегне е, прекаленото вторачване в положението на една отделна държава и е, ще е, предложи оптимална стратегия за подобряване на положението, като това ще намали проблемите при координацията. Втората причина е, че единният орган е, значително ще намали разходите при осъществяване на стратегията за преодоляване на проблемите. също така ще ограничи преливането на негативни ефекти от една държава членка в друга и ще гарантира поемането на разходите първо първо и преди всичко от частния сектор. Това ще спести на дънакоплатеца средства. Третата причина е, че единният орган за преодоляване на проблемите е, е много важно допълнение към единния надзорен механизъм. Единият надзорен механизъм ще осигури трябва навременна и безпристрастна, непредобедена оценка на необходимостта от предприемане на мерки, докато единният орган ще осигури своевременни и резултатни действия в момента, в който се стигне до необходимостта от предприемане на такива. Това означава, че няма да има разнопосочни инициативи. Четвъртата причина е, че единият орган ще помогне да се прекъсне а, този порочен кръг взаимна обвързаност между банките и суверените, между банките и държавите. Той трябва да бъде силен и резултатен, а това изисква да отговаря на три условия. Първо, да разполага единният орган с значителна мрежа и уредба за преодоляване на проблемите на банките, при която а, уредба той разполага с необходимите средства и правомощия. В това отношение а, предложената директива за възстановяване и прекратяване на банките е от възлово значение. Приемането на директивата, което очакваме в най-добрия случай през юни, е нещо, от което се нуждаем а, в спешен порядък. Второ, единният орган се нуждае от достъп до финансиране за преодоляване на банковите проблеми. За това трябва да съществува Европейски фонд на негово разположение, който да се финансира от частния сектор чрез вноски, внасени предварително. Европейският фонд следва да бъде подкрепен от публична гаранция, чиято подкрепа ще е необходима, за да се е, обвържат е, в механизма е, специалните последващи налози, които ще бъдат прехвърлени към частния сектор. Това означава финансова неутралност в средносрочен план. Трето, единният орган трябва да има институционна структура, която позволява той да е независим, достатъчно оперативен и много отговорен, като има и ненаобходимата съдебна защита а, е, за решенията, а, е, след като те бъдат приети. Комисията в момента преценява вариантите за институционното разполагане на единния орган. Благодаря за вашето внимание. Аз очаквам предложенията на комисията във връзка с тези три основни белега. Сега очаквам и вашите въпроси. Благодаря. Благодаря за вашите встъпителни думи относно предстоящото законодателство. Наистина много добре е, че Европейския съвет от време на време се заема с тази въпрос, свързан с номортворчеството, но разбира се, ние очакваме предложението от комисията. Първо трябва да получим него, за да можем да се подготвим и ние и е, ако не го получим, няма как до началото на лятните, летните почивки да се захванем с този въпрос. Аз непрекъснато повтарям значимостта и важността на спазването на графика. В противен случай се предвиждат много други забавания. Освен това, очакваме проблеми, свързани с е, единния механизъм за надзор и ние затова поканихме Европейската Централна банка, за да внесе повече разяснения по този въпрос. Мисля, че на 26 февруари ще имаме възможността да изслушаме специалист, който ще ни запознае с тези въпроси. Ние сме със законодатели и трябва да имаме правилно отношение по тези въпроси въпроси. И сега започваме с първия кръг въпроси и отговори. Жан-Пол Гузес, НП. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Искам да ви да извиня колегите, които а, пристигат по-късно тъй като е, е, има среща с Барозо и Ван Румпой в друга зала по въпросите за бюджета. За това някои от колегите са все още там, предстои още работа. Искам да поставим въпрос, свързан с нещо, което споменахте и вие, за възстановяване на доверието. Работата, която свърши ЕЦБ е, е значителна, но възстановяването на доверието и оздравяването на сектора, предоставянето на кредити ще се отрази на реалната економика, но има влушаване на реалната економика, има освобождаване на работници, затваряне на предприятия, намаляване на инвестициите. Вие споменахте някои от елементите относно политиката, която се следва. Бихте ли ни казали нещо повече по-конкретно за ситуацията и а, какво може да се направи, а, за да се сложи край на това разминаване. Благодаря. Thank you. Uh... Следващия оратор. Благодаря. А, господин Драги. Благодаря. Съгласен съм с вас. Наистина необходимо е да направим нужното, за да може банките да имат достъп до е, ликвидност. Много от стъпките, които предприехме миналата година, успяхме да постигнем именно тази цел. Ние избегнахме е, е, ситуацията, в която банките се изправиха, именно състоянието на банкова криза в началото на 2011 година. Но защо банките не могат е, да кредитират економиката? Просто на първо място липсвата на финансиране, липса на капитал и на трето място отбягване и избягване на риска. Ние насочихме вниманието си към първи аргумент. Не можем да насочим вниманието си към листата на капитал и със сигурност не можем да направим нищо по отношение на трети аргумент. Често казваме, защо не направите, ни питат, защо не направите като другите централни банки, защо не поставите условие е, при кредитирането както правят и другите банки. Ами ние вече сме казали, ние наистина е, съветваме да има обещетение, когато е, се предоставя кредит от страна на банките. Защо обаче а, кредите не се увеличават? Това не се дължи на банковата дейност. Това не се дължи на това, че ние влушаваме бизнес цикъла. Просто няма ръст на търсене. Какво да се направи? До голяма степен трябва да изчакаме банките да почувстват да се почувстват сигурни в себе си, че могат да кредитират. Могат да се предприемат конкретни стъпки, например да завършим нашия финансов и съюз, за да може да се разкъса връзката между суверените държави и банките. Но в краткосрочен план трябва да изчакаме, така че по паричната политика, която в момента е забавена, да, набави, да намери начин, начин да се развие в областта на економиката. Вярно е, че в момента имаме много, слаб четвър... много слабо четвърто три месечие. Всички показатели, както вече казах в проучването, посочва, че економическата е, дейност се стабилизира, активността се стабилизира, но на ниско ниво. Така че сега трябва да изчакаме наистина тези стимули, мощни стимули, стимули, които ще бъдат предизвикани от ниската а, ставка на лихвата, да доведат до едно подобно подобряване на състоянието на нещата. Междубанковия а, лихвен процент е близо до нулата, така че трябва да изчакаме всички тези мерки в крайна сметка да стигнат до економиката мерките, които всъщност са свързани с капитала на банката, не са свързани с ЕЦБ, а е въпрос на отделните банки. След като казваме всичко това обаче, продължаваме да разсъждаваме за начини и средства, по които можем да укрепим нашата парична политика, така че тя по-бързо да навлезе в економиката. Това е най-голямото предизвикателство пред нас. И не искам да го омалуважавам в никакъв случай. Това е нашата първа точка в нашата политическа програма в момента. Благодаря. Председателката, благодаря. Елиса Ферайра, социалисти и демократи. Благодаря. Добре дошъл, господин Драги, в нашата комисия. Говорите за банково кредитиране и мерките по отношение на държавния дълг, механизма за надзор. Обаче, проблемът не е свързан само с това. Има а, инфлация, но реалният проблем е рецесията в еврозоната и то в конкретни държави от еврозоната. Препоръката на тройката, от вие сте част от тройката, са насочени в това, че задължеността трябва да бъде определена процент от БВП. Е, при безработица 30% на това е сериозен проблем. Надяваме се, че в крайна сметка мерките ще доведат до пенето, но трябва да имаме всичко това предвид. А вие като член на тройка, да, е, ще можете да е, стигнете до констатация какви промени да се внесат, така че в крайна сметка да се усъвършенства политиката. Позволете ми от самото начало да кажа следното. За нас това е предизвикателство номер едно, що се отнася до политиката ни. Какво можем да направим? Искам категорично да заявя, че ние сме напълно наясно за условията, в които се намират много от държавите от еврозоната. Фискалната консолидация, особено за държавите с висок дълг, е нещо, което е неизбежно. Същевременно е вярно, че това води до краткосрочно свиване на економиката. Така че въпросът не опира до това дали да има фискална консолидация и смягчаващи мерки, а как да смягчим последиците от фискалната консолидация. По какъв начин може да стане това? Един от отговорите е да има добре обмислена консолидация, която да, се, да не се базира на увеличаване на данъците. Известно е, че за еврозоната данъците са доста високи на този етап. На второ място бързото и ефикасно прилагане на структурните реформи на пазарите на продукции, на пазарите на работна сила. Това се забелязва в някои страни и това води до увеличаване на е, износа. Поне един от компонентите на БВП не спада. Има спад в потреблението, спад в инвестициите, но има известно увеличаване на текущата сметка и това допринася е, да се смекчат дългосрочните е, ефекти, които могат да доведат до свиване на економиката. Правителствата трябва да се фокусират и върху това, да имат надежни фискални планове, защото това води до подобряване на доверието на пазара. Подробностите в тези фискални планове са от особена важност. Тези средносрочни планове трябва да будят доверие за пазарите. Затова трябва да имат достатъчно детайли. И това, разбира се, може да доведе и до висока политическа цена, но и до по-големи економически ползи, свързани с падането на лихвените проценти. Госпожа Ферейра за допълнителен въпрос. Да, съгласна съм. Ние не говорим за консолидация, ние говорим за срокове и какъв да бъде мащаба на тази консолидация – има рецесия в държавите от еврозоната и в Европейския съюз и това трябва да се отчита, когато се предлагат определени мерки. Би било по-разумно да имаме консолидация, която да отчита конкретните обстоятелства във всяка отделна държава. Надявам се, че ще се съгласите с моето виждане по въпроса господин Драги. Действително, фискалната консолидация трябва да е конкретна за всяка отделна държава. Ние нямаме някаква обща рамка, едно общо правило, което да въжи за всички. Същевременно трябва да имаме предвид, че темповете на фискалната консолидация зависят и от първоначалните нива на дълга, а сигурно и до конкретните обстоятелства, да, когато трябва да се адаптираме към обстоятелствата, за да се смекчи, смечат последиците от фискалната консолидация. Но ако отслабим фискалната консолидация, можем да се стигне до загуба на някои от вече постигнатите неща, за които беше платена висока цена. Благодаря. Вулф Клинц от името на групата АЛДЕ. Господин председателю, аз имам няколко въпроса. Първият се отнася до валутната война, а втората се отнася до Кипър. Вие казахте в встъпителното си изказване, че валутния курс не е конкретна цел, но това не е политиката на всички държави от Г-20. Япония, както и други, имат активна политика за влияние върху лихвените проценти. Същото се а, отнася а, и до някои изказвания на бивши председатели а, на щатската а, хазна относно а, силата на долара. Има а, влияние върху борсите, както видяхме неодавна а, върху борсата в Токио. В моята страна а, представители на всички партии в Бундестага казаха, че няма да подкрепят пакет за подпомагане на Кипър, освен ако Кипър не предприеме някои важни а, действия, свързани с прекратяване на прането на пари, примахване на данъчния дъмпинг, особено за сектора, корпоративния сектор. Знаете кога имам предвид, когато говорим за пране на пари. И освен това, друго изискване е въвеждане на данък върху финансовите операции. Какъв е вашият анализ, каква е вашата оценка за това, в каква степен правителството на Кипър ще бъде в състояние да изпълни тези изисквания? Благодаря. По първия въпрос е, за валутния курс. Аз винаги съм заявявал, че валутните курсове трябва да се базират на основните елементи. Ако гледаме какъв е ефективният курс на еврото, виждаме, че той се движи около средното в средносрочна перспектива. Това винаги го заявяваме на срещи на Г20. Освен това, винаги съм заявявал, че валутния курс не е цел на политиката ни, но той е важен за растежа и стабилността на цените. В прогнозите за бъдеще трябва да видим дали валута, валутния курс се отразява върху инфлационния ни профил, тъй като винаги чрез стабилността на цените ние се справяме с подобни въпроси. Що се отнася до останалите юрисдикции, мога да кажа, че в комуникето на Г-20 няма разочароващи изявления, защото има ангажимент да се премине към валутни курсове, които се определят в по-голяма степен от пазарите и да се избегнат несъответствия. Освен това да има по-добра координация за постигане на общ растеж. Няма да продължавам с цитата. Това е стандартен език, който се използва. Нещо, което следва да имаме предвид обаче, е, че повечето от движенията във валутните курсове, които забелязваме, не са били конкретна цел, а те са били резултат от вътрешни макроекономически политики, целта на които е била да се стимулира економиката. И в този смисъл не можем да твърдим, че има някакви валутни войни. Това, което казах в Москва на срещата на Г-20 е, че трябва да се проявява вербална дисциплинираност от всички заинтересовани страни по този въпрос. Относно Кипър, позволете ми да кажа каква е позицията ни. Приветства се ам, ангажимента на кипърското правителство към проекта проекто меморандума за разбирателство, както и готовността им да предприемат мерки за реализиране на първите договорени мерки. След президентските избори в Кипър, изключително важно е да бъде съгласувана програма. Изявлението на Еврогрупата подчертава, че ще има такава програма. Затова е изключително важно а, тази програма да а, бъде реализирана тя да бъде устойчива. Не искам да изпреварвам дискусиите, които са в ход или които предстоят и да кажа сега по какъв начин ще се постигне тази устойчивост, но следва да имаме предвид, че има две страни. От една страна Кипър а, трябва да има устойчивост на дълга, от друга страна трябва да гарантираме, че няма да създаваме финансова нестабилност. И двете измерения трябва да присъстват по време на преговорите. Освен това, управлението, прозрачността, надзора върху финансовия сектор следва да бъдат укрепени. Регламентите за пруденциалния надзор и други аспекти трябва да се преразгледат до 2000, през 2013 и по последната част на въпроса ви, окончателният вариант на програмата за преструктуриране трябва да предвижда внимателно следение на рамките за борба срещу прането на пари. Не само да има законодателство в тази посока, но то да се прилага на практика. Председателката, да, ето вие разполагате с точно документа на ЕЦБ. Продължаваме с следващия оратор, господин Робърт Злили. Екаре. Тъй като има сериозен риск еврозоната в целия инф... инструментариум, трябва да се вземат сериозни решения – и е, ясно е, че връзката между суверенните държави и банките трябва да бъде разкъсана. Бе стигнато до съгласие относно надзорния механизъм, първата едната част на банковия съюз следва да се насочи внимание за рекапитализация на банките в еврозоната директно. Да, разбира се, защо, когато се разглежда еврозоната и възможността за държави, които могат да е, се изключат, е, е един въпрос, който следва да бъде е, разгледан. Що се отнася до механизма, единия механизъм за оздравяване на банките. Струва ми се, че ще има известно забавяне на този механизъм. Необходимо е да има достъп на, евро, на банките от еврозоната до единния механизъм за стабилност. Можете ли да опишете, тъй като е необходимо е, спешно да се реагира в някои насоки, как точно ще се разгледа е, въпроса свързан с конкурентността, когато има тези две групи в Европейския съюз? Как ще се подходи? Благодаря. Thank you. Uh, no, I, I don't think that the SSM actually disturbed. Uh, сега, мога да започна последния начин. Становището на ЕЦБ и ролята на механизма за стабилност, механизма за надзор и е, банковия единен орган. Необходимо е да се наложат най-добрите практики с тях на помощ в Европейския съюз сред банковия сектор. Сега, по отношение на Единния механизъм за стабилност и рекапитализацията на банката, пряката рекапитализация на банката. Между другото, искам да кажа, че ако желаят, е, държави членки извън еврозоната могат да се включат в този механизъм. Разбира се, когато се изпълнят определени условия, те могат да, говорят, да участват именно в тези преки процеси на рекапитализация. Благодаря. Did you want to come back? Искате ли о, отново думата, господин Зил? Съвсем накратко, уточняващ въпрос. Решението миналата година на представителите държавите от еврозоната говориха наистина за директно рекапитализиране от Европейския механизъм за стабилност. А когато има механизъм за единен надзор, тогава може да се рекапитализират банките директно от механизма, този механизъм за стабилност. Така ли е? Господин Драги, да държавите членки, които са извън еврозоната, могат да влязат и в двата механизъм и тогава ще бъдат подчинени на принципите на механизма за надзор и могат да имат право на пряка рекапитализация по смисъла на механизма за стабилност. Надявам се, че отговарям на първи въпрос. Няма намерение да се фрагментира единния пазар. Напротив, би трябвало да се укрепи и заздрави той по този начин. Председателката, удовлетворен ли сте? господин Зиле, може би не разбирам достатъчно добре, но искам да кажа следното. Има правни пречки е, за държавите извън еврозоната да станат част от механизма за стабилност в Европа. Господин Драги, мисля, че експертите следва е, да уточнат е, този въпрос, но поне моето разбиране бе такова, каквото ви го описах преди малко. Председателката, както знаете, много работа се извършва в момента, точно в този сектор. Сега преминаваме към обединена левица. Не, към зелените. Господин Филип Ламбер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Винаги е наистина много приятно да бъдете при нас и да говорите по тези въпроси. Нещата са много предвидими, когато ви слушаме. Вие казахте, че данъците са високи в Европа и това е политическо изявление може да се каже, че в някои области наистина са сравнително високи в Европа, но ако кажете, че данъците в Европа са високи, това вече е политическо изявление. Това първо. Второ. Забелязах, че казахте, че въздействието на фискалните мерки в крайна сметка взети до сега са отрицателни, следователно ще трябва да бъдат преустановени. Когато забелязвате въпрос свързан с а, банките и процеса на деливериджинг, тогава трябва да се направи очевидно нещо по отношение на ликвидността. Сега съвсем накратко. Води се дис дискусия за финансиране на държавния и частния дълг и задлъжнялост. Зная, че вие отбелязахте този въпрос, свързани с Ирландия. Зная, че по отношение на теоретичните дискусии, които се водят, както и по практическия случай с Ирландия, ще ми бъде много интересно да чуя мнението ви, ако желаете да го заявите публично. Well, th- thanks a lot for your kind words as a way of introducing. I, um, I won't comment on whether my statement is political. Дали е политически или не, е, моето изявление, дали е политическо или не, не знае. Просто е, мисля, че 3% е високо. Отговор от е, задаващия въпрос. Да, добре, е, продължава господин Драги, но що се отнася до вашия въпрос? Мисля, че не трябва да се намали процеса на делевериджинг при банките. Нека да си спомним какво се случи в ЕЦБ миналата година. Просто не искахме хаотично да се извършва този процес. И това е един положителен пример. Сега, какво се случва в Испания? С създаването на тази компания за управление на активите може да се прехвърля по, един доста консервативна, по една доста консервативна цена – между другото, оценката е доста реалистична, да се прехвърлят активи към, тази, към това дружество, което в противен случай щеше да бъде разпродадено по един пожарен начин. И по този начин щеше да се дестабилизира положението, да се създадат вероятно е, едни е, а, само, само създадени а, е, провали или трагедии. Така че, ако не се извърши по подходящ начин този е, процес, няма да може да се извърши кредитирането така, както би трябвало. И затова заявих, че това е политическо предизвикателство номер едно в еврозоната. По отношение на положението в Ирландия. Да, отбелязах си. Това е една сделка между ирландското е, правителство и Централната банка в Ирландия. Е, няма нужда да се произнася присъда по това е, решение, но ако го направим в контекста на нашата годишна оценка при наблюдаването на паричните процеси и ситуации в различните банки и държави и членки в еврозоната, ще му дойде времето когато ще се направи една такава преценка, но не и в момента по отношение на член 1, 2, 3. И в Ирландия е, много години се оказва е, процес на, консу... на е, консултиране от ЕИЛА и вече има ценни книжа, които са търгуеми и Централната банка ще ги разпродаде максимално бързо при положение, че има стабилност на финансовия пазар. Аз не искам да се произнасям, но по този въпрос не искам да оказвам някаква преценка в момента, но струва ми се, че развитието е позитивно. И много важно за бъдещето ще бъде наистина политиката на Централната банка в Ирландия по отношение разпродаването и освобождаването от тези е, е, книжа. Но вече, както казах, периодично, съответно, във времето ще се направи оценката, когато му дойде времето на този процес. Благодаря председателката. Сега вече преминаваме към Обединената е, левица. Мариса, имате думата. Благодаря много. Благодаря, господин председателю, че отново сте сред нас днес. Вие говорихте за ниските лихви. Говорили сме и в миналото за тях, но знаем, че тези ниски лихвени проценти създават проблем в момента. И това е един от основните проблеми, пред които сме изправени в еврозоната. Това се наблюдава и в Германия. Когато говорим за мерки на строги ограничения, считам, че трябва да говорим наред с това и за политики, насърчаващи растежа. Какви бюджетни политики се предвиждат за растеж, след като поддържането на тези лихвени проценти няма особен ефект към момента. Вие говорите за спазването на определени условия. Ние не сме получили инжекция на ликвидност в економиката и затова има няколко причини. Има липса на ликвидност, е, липсва желание от страна на банките да поемат е, рискове. Но Има и още една причина, свързана с спазването на изискванията. Непрекъснато се налагат условия на държавите, които вземат заеми, без да се налагат същите условия върху банките, които предоставят тези заеми. След като няма условия, които се налагат на банките, няма определени цели, няма да се стигне до предоставяне на ликвидност. И бих искала да разбера нещо повече за вашето мнение по въпроса. Господин Драги, вече съм заявявал, че сме направили доста в увеличаването на ликвидността за финансовия сектор и виждаме първите ползи от тези мерки. Големите корпорации а, сега отново са на пазара. Те могат да се финансират а, чрез е, имитирането на корпоративни книжа, без да минават през банковата система. Напълно съм съгласен обаче с вас, че проблемът, при който сме изправени сега, е свързан и с засягането на заетостта и растежа в Европа и това е проблем най-вече в малките и средни предприятия, които осигуряват 75% от заетостта в Европейския съюз. Повечето от малките и средни предприятия се финансират чрез банковата система. В отговор на от... въпроса на господин Гозес, аз а, а, отговорих как да се създаде ситуация, при а, която ликвидността, която сме а, вложили в системата, да излезе от банковата система и да достигне до малките и средни предприятия. Това продължава да е предизвикателство и а, продължаваме да мислим по този въпрос. Не считаме, че на този етап сме направили нещо по-малко, отколкото други държави. Имаме институционална уредба в Европейския съюз, имаме банки, които са 80% от посредническите операции. Така че не, не очакваме пряката намеса да бъде толкова успешна, защото финансовото посредничество продължава да е преобладаващо в ръцете на банковата система. Иначе съм съгласен с предизвикателствата, които очертахте. Госпожа Матиас за допълнителен въпрос. Благодаря за отговора определенето на условия за банките. Не считате ли, че това е един от най-ефективният начин да се постигнат резултати, след като останалите мерки се провалиха? Опитвахте се чрез ликвидност, чрез други мерки и знаете, че въпреки достъпа до неограничено финансиране от ЕЦБ, все още липсва ликвидност за реалната економика. Не считате ли, че тези средства трябва да достигнат до предприятията, до домакинствата, господин Драги? Да, изкушаващо е да направим подобно заявление. Представете си, че принудите една банка да предостави заем на компания, независимо при какви условия. Тази фирма фалира, тогава банката губи своя капитал, няма да може да предоставя заеми на останалите оператори. Затова трябва да сме много предпазливи колко условия да налагаме върху банковата система, защото трябва да поемем и отговорности за това, че караме банковата система да прави неща, които тя не желая. Въпреки, че аз се отнасям с симпатия върху това, че трябва да се намери начин да се разреши това предизвикателство, но следва да държим сметка за потенциалните отрицателни последици на при определени намеси на финансовите пазари и на, в банковата система. Следващият а, оратор. Имам няколко въпроса. Господин Балц. Някои получиха вече отговори. Искам да започна сега с Латвия. След няколко седмици ще се обсъжда въпроса за еврозоната. И аз съм докладчик от името на парламента. Искам да попитам как разглеждате економическото положение в тази страна. На второ място относно единия надзорен механизъм. Какво предвиждате като срокове? И на следващо място тук се водиха доста критични а, дискусии. Ние разгледахме състоянието на балансите и искам да разбера какви са отрицателните последици, които вие виждате. Господин Драги, в ЕЦБ ние правим оценка за това, доколко Латвия спазва изискванията, каква е устойчивостта и и аз не мога да изпреварвам анализа, който ще бъде направен. Относно единния надзорен механизъм, всички сме изкушени да задаваме въпроси за това как върви процеса, но трябва да има предвид, че правният акт, уреждащ единния надзорен механизъм, все още не е прият. Е, провеждат се консултации. След като бъде прият регламента, ЕЦБ ще изпраща тримесечни е, доклади на парламента, на съвета, на Европейската комисия относно напредъка по оперативното прилагане. Е, този доклад ще бъде публично достояние. Разбира се, ние започнахме вече подготвителната ни работа, но не можем да вземаме задължителни административни решения, докато не бъде прият правния текст. Затова би било малко а, прибързано да даваме рамката във времето относно създаването на единия надзорен механизъм. А, има вече промени, които се отчитат. Сега давам думата на Пабло Благодаря, Сара. Господин председателю, както видяхте, виждаме положителни признаци за връщане на доверието в пазара. Също така расте конкурентоспособността на някои страни, подобрява се обстановката в други. Е, както е, казахте, най-важното е да се гарантират кредитите, особено за малките и средните предприятия, както господин Глозес би казал. Без това няма да можем да подпомогнем възстановяването. Малките и средните предприятия се оказват зависими не от економическото си състояние, а от географското си положение, когато искат да бъдат отпуснати кредити. А пазарите функционират много странно. Днес имаше статия в Financial Таймс именно в този смисъл, че местонахождението на, предпри... на едно малко предприятие е решаващо за отпускането на кредит. Някои неща могат да се подобрят, но за съжаление времето е малко. Според мен е малко упростенчески да се казва, че няма търсене на кредити. Какво може Централната банка да направи, за да не се оказват малките и средните предприятия в такова неблагоприятно положение в Испания и Италия. Само 5% от тях получават кредити, ако не се лъжа във Франция 3,7%. Както казах, това, което е необходимо на банките, за да отпускат заеми като цяло и в частност на малките и средните предприятия, са необходимите условия. Истина е, че няма чак толкова търсене. Едно проучване на Европейската Централна банка показва, че в някои страни трябва да се разграничават различни категории е, заемополучатели. Има е, заемополучатели или кандидати за заеми, които а, е, имат прекалено висока степен на задължнялост баланса. Те няма как да получат кредити. Има такива, които нямат дългове. Освен това, заемополучателят а, трябва да представи годен състав на статиите в е, е, баланса си. Все още е, има да се развива процеса. Просто самите заемополучатели е, имат баланси е, натежали от улово, ако мога така да се изразя, с инвестиции, които трябва да бъдат ликвидирани, да бъдат осребрени. Е, и това е една от причините, поради които не винаги банките отпускат кредити. Връщам се на лихвените проценти, защото вие зададохте имплицитно и въпроса за различните разходи. Смятам, че чрез е, съобщението за преките е, покупки и последващата програма, която ще бъде прията от съвета, смятам, че сме е, решили въпроса с тъй наречените рискове от реденоминация. Но има и други източници на фрагментиране. Нека не забравяме, че се намираме в това положение, защото спредовете е, по е, суверенните дългови инструменти нараснаха. Е, първо заради рисковете от деноминацията и второ заради нивата на задлъжнилостта. А причината за това положение е, че много години, особено след настъпането на финансовата криза, не се правеше нищо реалистично за преодоляване на положението. Значи, преодолявайки тези тенденции, трябва да имате предвид, че пазарите оценяват суверенните заемополучатели по определен начин. Има премия за риск и неизбежно тези премии за риска се отразяват върху кредитите, защото някои вместо да отпускат заеми на частния сектор се изкушават да отпускат заеми на суверени, на държави и така си увеличават приходите. За това Структурните реформи допълват процеса на възстановяване, защото само по този начин може да спаднат суверенните спредове и така да се поевтини кредитната дейност за други субекти, включително малките и средните предприятия. Допълнителен въпрос. А кога смятате, че тези различни разходи с които се сблъскват малките и средните предприятия, могат да стигнат до разумно уравновесено равнище, каквото можем да очакваме в един единен пазар. Ами ще видим, според мен през втората половина на годината ще има, макар и много постепенно, но все пак постепенно възстановяване. Сега, както казах, економическата дейност се стабилизира, макар и на ниски равнища. От части това а, се постигна а, благодарение на нашата изключително благоприятна а, парична нагласа а, и политика, но отчасти бе постигнато и а, от а, структурни реформи и продължаващата фискална консолидация. Важно е да се помни, че ако има липса на доверие а, е, у някои от тези страни, а, тази липса може да се дължи на, въобще на загуба на доверие или а, на бавна фискална консолидация. Това веднага ще се отрази на свой ред върху разходите по обслужването на кредита. Това веднага пък а, се отразява не само върху държавния бюджет, но и върху а, бюджета на субектите в частния сектор. Благодаря. Следващият оратор. Мерси, месье президент.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 Можете ли да ни дадете отговор на тези въпроси сега? Ами, отговорите мога да ви ги дам едва сега. Значи, лихвата, генерирана по заемите е, за Гърция, е част от нетната печалба на Европейската Централна банка. Е, нетната печалба на ЕЦБ се е, разпределя между всички национални централни банки в еврозоната, съобразно техните дялове в капитала на Централната банка. Всички тези е, печалби се превръщат на свой ред в печал... нетна печалба на националните централни банки. И съответно те разпределят на своите акционери съобразно националните норми за разпределение на печалбата, приложими към националните. Значи, ЕЦБ разпределя печалба между националните банки на еврозоната и те разпределят е, печалбата на своите акционери, съобразно закона или други е, норми, които имат. Тези акционери могат да бъдат правителства или други субекти. Правителствата на държавите членки решават как да използват печалбата, получена по този начин. Включително те могат да решат да окажат подкрепа на други членове на еврозоната. В крайна сметка правителствата са тези, които ще решат как да определят тези пари за Гърция. В заявлението от 27 ноември 2012 година еврогрупата посочи, че ще бъде разгледана идеята да се прехвърли в агрегираната сметка на Гърция онази е, част от средствата, които се натрупват в националните е, банки при условие, разбира се, че Гърция изпълнява съгласуваните реформи. Няма да коментирам цифри. Но искам също да ви кажа, че е, финансовите резултати на Европейската Централна банка за 2012 година както и комюнике, ще бъдат обнародвани на 21 февруари тази година, т.е. след 3 а, дни. И всички цифри ще бъдат публично достояни. Вторият въпрос, извинявайте, какъв беше? Вторият ми въпрос беше свързан а, с размера а, и, и използването на а, средствата, които може да реализира като а, печалба от операциите във връзка с Гърция и Европейската централна а, банка. Защото вие купихте облигации, те са реализирани на пазара и се говореше за някакви 15 на милиарда, които могат да постъпят при вас от тези операции. Аз мисля, че отговорих на въпрос. Аз всъщност съм отговорил и на двата въпроса, извинявайте ще се е, разпредели сумата на всички национални централни банки. Те извършват вътрешно разпределение според националното си законодателство на своите акционери, е, които могат да бъдат правителства и те решават дали отново да върнат тези пари към Гърция или не. А вие попитахте за добавената стойност. Печалбата, за която говоря, включва добавената стойност, т.е. е включена и амортизацията. 45 секунди ми остават. Е, това включва ли е, разликата между е, номиналната стойност на облигациите – когато настъпи падежа и пазарната стойност, при която са придобити тези облигации, тези ценни книжа. Защото това някакси не се отразява в резултатите. В резултатите се е, вижда само пазарната стойност, но не се вижда е, очакването. 1,4 милиарда за 2012 година, а с оглед на общия падеж около 15 на милиарда. И двете ще бъдат включени. Но всички тези данни ще излязат след три дни. Така или иначе. Извинявай, е, Лием, значи подранил си с три дни. Не мисля, че имаме право да получим тези данни предсрочно. Сега е, Диого Фейо от името на НП. Благодаря, господин Драги. Искам като начало да ви кажа добре дошли днес тук. Е, изразявам съгласието си и нашето съгласие с много от нещата, които чухме от вас, особено що се отнася до консолидацията на публичните сметки. Аз съм е, от страна Португалия, където не се нуждаем от повече дългове, от повече публични разходи. Е, доста са слаби все още показателите за брутния вътрешен продукт, но ме интересува това, което казахте за краткосрочните последици на програмите за приспособяване и е, е, евентуално ме интересува смягчаването на последиците от фискалната консолидация. Вярно е, че едно решение може да не е приемливо за всички, но имам тук няколко въпроса. Първо, каква оценка бихте дали на програмите за приспособяване и корекция? на консолидационните е, програми, особено в страните, които ясно отговарят на условията Португалия и Испания. И второ, тези е, е, ще има ли и инструменти, механизми за модифициране и, и е, усъвременяване на тези програми, ако такова се окаже необходимо? Например, да се коригират данъците, така че да може да се облегчи малко бремето на данъкоплаците. Sure Председателят, не съм сигурен, че разбрах втория въпрос. Вторият въпрос беше. Има ли условия, мерки, за внасене на промени в програмите за приспособяване, чрез които мерки да се смекчат краткосрочните отрицателни последици. Например, държавите членки да възприемат фискална политика, която да стимулира инвестициите и да стимулира деловата дейност. That... Благодаря. Основното е, че ако сравним сегашното положение – с положението преди година. Сме длъжни да кажем, че напредъкът на всички фронтове беше наистина забележителен. На всички фронтове фискална консолидация, структурни реформи, поправене на недостатъците в банковите системи. Естествено, в различните страни се върви с различни скорости, но в всички е, държави, включително тези с програмите и тези с е, стресови ситуации се наблюдава по-добро положение, отколкото преди година. Това се вижда от цял спектър от показатели. Не е така видимо от гледна точка на заетостта, но много по-добри са текущите сметки, много повече и износ има. Разходите намаляват някъде по-малко, другаде повече, връща се доверието и расте конкурентоспособността. Общо взето това се наблюдава навсякъде. Също така, Както казах, е, свидетели сме на фискална консолидация, която също върви с различно темпо в различните страни. Но аз е, винаги е, призовавам хората тук да мислят перспективно. Миналата година положението беше безкрайно по-тежко. Много по-тежка беше картината на еврозоната като цяло. Така че преценката налага да кажем, че а, има по-голямо одобрение към това, което предприемаме към, като мерки и че трябва да се продължи а, с изпълнението им. И особено в страните, които се нуждаят от структурни реформи, трябва да се припомня, че колкото повече настъпват с реформите, толкова повече преодоляват структурните негативи на спадащото търсене. Аз е, мога а, е, да а, е, говоря много за настъпилите подобрения. Ще ви дам един пример. Миналата година, към настоящия момент, над 90% от суверенните им емитенти бяха а, а, така наречените ключови страни или от така наречените ключови страни. Сега около 60% а, от е, емитентите са от периферните страни. Инвестиционната база, т.е. базата на инвеститорите много се разреши. Не само национални инвеститори се явяват, но и е, големи корпорации с небанков характер, извън еврозоната и в еврозоната. Всички купуват облигации. Виждаме, че текущата сметка за еврозоната значително подобрява показателите си поради отражението на капиталите, които потекоха в еврозоната, а и в периферните страни от цял свят. Мога да продължа с това, че сега е, колебливостта е с най-низки стойности е, в историческото си развитие. Какъв е проблема сега? Госпожо председател, много дълго съм говорил. Трябва да се. Е, е, така да се каже, предефинира проблема в рамките на финансовите средства, с които разполагаме. Председателката, благодаря. Много интересно говорите, но имаме е, ограничение във времето. И сега за социалистите и демократите госпожа Перванш Берес. Благодаря, госпожо председател, господин председателю на Европейската централна банка. Пазарите смятат, че е на лице е известно безпокойство е, е, и, а след това и успокояване след наместа на Европейската Централна банка и всъщност се върнахме на пътя към истински банков е, съюз и паричен съюз на ДЕКем. Вийския съвет трябваше да се обсъди този въпрос. Говори се за банките на четирите. След това имаше и други въпроси в дневния рад и е, накрая въпроса беше оставен за е, юни месец. Как анализирате тази, това, което се случи? Междувременно е, банката, банките, за, което се, е, за които се говори, и които се имаха предвид, е, бяха прекратени. Струва ли се тези процеси да е редно да се развиват без вас? По отношение на банковия съюз, е, мисля, че е достатъчно е, да осигурите приноса си в този истински економически и паричен съюз. Вие е, казахте, че по механизма за разрешаване на кризи трябва да се тръгне по-бързо. Вие какво бихте предпочели и препоръчали? за истински економически и паричен съюз в тази връзка, като се има предвид, че е, все пак сме изправени пред явлението на тъй наречената променлива география. Uh, Да, сега условията са много по- добри. На преките продажби се дължи това, но се дължи и на правителствата и техните действия. Ако нямаше е, настойчивост от страна на правителствата е, за е, структурни е, реформи, нямаше е, никакъв смисъл да се правят е, тези преки е, продажби. Ние всъщност е, възобновихме програмата за еврото и така стъпихме на пътя към истински а, е, а, е, съюз. А, е, тази година, по различни причини, а, които са ви известни на вас по-добре, отколкото на мен, а, е година на изпълнение на мерките. Изпълнението е от ключово значение. За много неща е взето решение, сега трябва да се изпълни решението за всеки отделен елемент. Е, комисията преди всичко трябва да внесе проекта за единния механизъм за преодоляване на кризите и след това ще помагаме на комисията да бъде разработен този единен орган, но както и при е, е, единния надзорен механизъм, комисията е на първо място поред всъщност е, обема, е, широтата и е, бързината, с които тя подходи към решаването на проблематиката на единния надзорен механизъм, бяха впечатляващи и ние очакваме същото да се случи и при механизма за преодоляване на проблемите в банките. Вие също попитахте за тъй наречената група на, четири, на четирите. В момента председателята на съвета ще поеме водещата роля и сега а, ние ще се включваме доколкото това е необходимо. Но в момента а, ми се струва, че условията са различни в сравнение с миналата година. Thank you. Um, now, hang on. Благодаря. А сега е НП Марио Мауро. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върне назад към въпроса, свързан с малките и средни предприятия. Или по-общо казано, финансиране за е, истинската реалната економика, кредитиране за реалната економика. Много са интересни вашите е, мисли споделени споделения относно затрудненията, свързани с е, връщането на финансовия пазар към естественото нормално състояние и отражението му върху реалната економика. Но въпросът ми е, Европейската Централна банка предвижда ли финансиране, което да се предоставя на банките с съответни условия, ако те финансират малки и средни предприятия, наобщо казано? ако има а, финансиране насочено именно към кредитиране на малки и средни предприятия. Какво мислите по този въпрос? Господин Драги. Както вече казах, ние продължаваме непрекъснато да обмисляме това предизвикателство. Според мен много предприехме. Ние направихме много неща, свързани с финансиране на кредитирането по отношение на банките. Можете да вземете, да поискате обещетение за кредитирането, което отпускате. И според нас това е всъщност е доста по-ефтино, отколкото, да речем, за банката на Англия би било една подобна мярка. Ще продължаваме да работим по този проблем със сигурност. Както казах и по-рано, трябва много внимателно да поступим относно обвързването с предварителни условия, защото на практика караме банките да кредитират е, неправилния е, кредитополучател получател, ако в крайна сметка те не успеят да си възстановят е, кредитите, ако кредитополучателя не може да възвърне сумата. Не бива да забравяме, че в крайна сметка трябва да имаме предвид 17 държави. Следователно, наблюдението на тези подбрани програми е сложен процес. Ние трябва да проверим дали банката взима средства именно за да кредитира. Много сложен е процеса на наблюдение на всичко това, когато имате предвид 17 държави на една. Извинете, отговорих ви на английски язик. Okay, uh, did you wish to come back? Желаете ли да думата за уточняваш въпрос? Не. Благодаря. Тогава продължаваме с Леонардо Доменичи, социалисти и демократи. Благодаря. Господин председател, исках да говоря за Италия, защото според мен в момента Италия е в центъра на европейското внимание, имайки предвид е, положението, свързано с е, е, банковата система в Италия. Вече дълго време, според мен, тя се повтаря една мантра е, за да повишава собственото си е, доверие в себе си, именно, че това е най-добрата банкова система, която може да се справи с е, банковата криза. Можем да видим обаче, че приходите, постъпленията, доходите са проблем в Италия, разбира се, както и на други места. Така че е, предвиждате ли преразглеждане на регулаторната система в, е, и уредбата в Италия, в банковата система, имайки предвид е, сегашното състояние, а също така и Министерството и на економиката? Мислите ли, че следва да бъде подложено на преразглеждане, когато става въпрос за начина по който се разглежда въпроса с активите, тяхното по, по позиция по отношение на активите и онова, което днеска ни казахте за един единния надзорен механизъм. Господин Драги, моля ви, нека да не отговоря на всичките ви въпроси. Те са много специфични и национални. Надали можем в пред тази аудитория да говорим по всичко това. Но има няколко етапа. Етапа, в която банковата система в Италия откликна на кризата и отговаряше на кризата. И всъщност тогава а, тя постъпи по един наистина стабилен начин по отношение на рекапитализирането, така както и други банкови системи постъпиха в Европа. Има и изолирани случаи, разбира се, като примерите, които вие посочихте. Но това не е свързано само в, с управлението на една банка, но това е и, и наистина криминална проява. Що се отнася до реакцията на банките в Италия и в други системи, какъв е отклика им на рецесията, която се разраства изключително много? очевидно дълго време вече лихвания процент е нисък, напрежението расте и така нататък. И банковата система започва да се разкъсва тук и там. Но системата е сериозно рекапитализирана по отношение на Монте и Паски. Необходимо е да има наистина сериозна капиталова инжекция, която да внесе живителна сила, имайки предвид положението спрямо цените септември 2011 и сегашните цени. Според мен това е положението. Но банковата система наистина страда от дългата рецесия. Според мен това е естеството на проблема. Но големите банки са до, наистина добре рекапитализирани. Аз... Chi ha Банката, Централната банка в Италия всъщност е, се е, разглежда сериозно този проблем и се е взела с него. Благодаря за отговоря ви. Наистина е, бяха засегнати тези въпроси и казаното от е, господин Вископ също е много интересно. Да, господин Монт, е, драги, няма да коментирам този въпрос. Благодаря, председателката. И сега от името на е НП Гунар Хокман. Благодаря. Казва се не казвайте здравей, ако не минете реката на испански, ако правилно превеждам. Това имам да кажа, искам да кажа и по отношение на възстановяването. Има много важни елементи, които трябва да бъдат спазени, за да се каже, че вече има оздравяване или възстановяване. Все още редица от големите економики се намират в рецесия и във всеки случай има още много какво да се направи. Що се отнася до бюджетните политики? Някои от държавите членки а, е, не успяха да изпълнят изискванията в новия пакт за стабилност. Но сега въпросът ми е какви рискове виждате по отношение на финансовата стабилност? Какво може да ни върне назад? Какво може да ни спре? Бихте ли ни казали също така как бихме могли да ги избегнем? въпроса за мултидолара в САЩ може би може да се преведе преведе мултиеврото в Европа. Господин Драги, има редица знаци, които е, говорят за подобряване на финансовата стабилност в еврозоната и връщането на доверието в Европа и в еврото. И аз споменах е, кои са факторите, които всъщност обосновават едно подобно изказване, но като цяло положението е все още деликатно и крехко. Докато не видим истински растеж, нещата ще останат в този вид, така че растежа е необходим. Трябва да се увеличи кредитирането и да бъде насочено към реалната економика. началото казах, че рискът за стопанската дейност е още е, е свързан с липсата на безработица, ниско търсене, ниско инвестиране, малко капиталовложение, малко потребление. Така че, е, както вече е, казах, нямам основание да променя е, постановката си, положението си, преценката си. С други думи, усилията трябва да бъдат насочени към подобряване на баланса, както на държавите, така и на банките трябва да продължим да оздравяваме капиталовите си пазари, да преодолеем фрагментацията в пазарите. Много въпроси, които ми зададохте днес, са свързани именно с точно факта, че фрагментацията, раздробеността продължава защо да има различни е, проценти, защо да има различно е, отношение към различни представители на пазара. Това е всъщност е, сериозния залог за липсата на единност във възстановяването и растежа. Както вече казах, ще продължим да работим в тази насока, както в публичния, така и в частния сектор и разбира се на европейско ниво с промяната в управление на общностно ниво и в нашия стремеж за изграждане на истински механизъм за наблюдение. Да, благодаря ви. Мисля, че това уточнява много аспекти. Така че ако се върнем назад няколко години, казвали сме, наистина здравей преди да си преминал реката. Е, това е израза, с който започнах. Много е важно, наистина, реалистично да се отнасяме към нещата в момента, преди да планираме нови и нови реформи. Понякога искаме да сме прекалено оптимистично настроени. Господин Драги, да, опитваме се да избегнем подобно отношение в момента. Искаме да имаме реална оценка на положението както в финансовия сектор, в банковия сектор, така и в реалната економика, преди да сме прескочили реката. Председателката Оли Шмидт за Ауди. Извинете, господин председателю, малко националистично ще се изкажа за северните страни. Искам да ви попитам, защо Дания и Швеция да се присъединят към еврото? Е, да, вие сте чели, разбира се, статията за викинга и економиките. И критиците казват, да, аз съм за еврото, аз се отстоявам от самото начало еврото. Но ето, вижте какви са резултатите. Проблемът е в е, е, еврото. В еврото не е разрешение. Разрешението. Казва се, че различните валути създават проблема, но и това не е вярно. Може би вие можете да коментирате този въпрос, защото то е от изключително значение. Защото а, като излезем от кризата ще идват нови държави. Моя въпрос е свързан с това. ДФС, данъка финансови сделки и новото предложение, което се прави от комисията. Вижда се, че ще бъде проблем да бъдеш извън еврозоната. Мислите ли, че тогава проблема свързан с е, е, принадлежността на имитента е въпрос наистина, който може ще да ни помогне да разрешим проблема. Когато има дружества извън еврозоната, те ще бъдат е, изправени пред по-високи е, е, разходи, имани поради извън териториалния данък финансови сделки. Това също се отнася и за държави като моята. Благодаря. По първия ви въпрос, виждате, че аз е, е, отстоявам е, еднозначно позицията си. Еврото е нещо добро. И ние ще имаме просперитет съвместно и заедно, ако заедно успеем да възстановим нашите економики. Иначе ще, бъдем, ще паднем жертви на кризата. Как различни държави с различни валути и обменен курс биха реагирали на една финансова криза, например 2008 година? Отговорът е, че нестабилитета би бил много по-голям тогава в сравнение с това, което се случи с нас с еврото. Разбира се, аз съм пристрастен по отношение решението за присъединяване към еврото. Мога да кажа, че всяко едно отделно правителство и държава взима е, своето решение. Аз не мога да убеждавам държави, които не са в еврозоната, да се присъединят в нея. Разбира се, има а, много положителни страни а, свързани с еврото, финансовия ни пазар в момента отговаря по размер на този на САЩ. Има стабилност на цените, нещо, което не се е случвало по-рано. Забравяме това. Ние имаме най-низките лихвени ставки в а, исторически план. Не бива да забравяме всичко това. Не трябва да забравяме всички тези ползи, които ни донесе еврото. Защото в момента, разбира се, се намираме в рецесия. Има безработица, безработица сред младите хора, особено голяма. Има криза в някои държави, но в крайна сметка списъка с ползите е много дълъг. Да не забравяме това. На втория ви въпрос не отговарям. А, мога да кажа, че ЕЦБ не отговаря за тази данъчна политика. Нямам нито компетентността, нито познанията, нито правомощията да я коментирам. Благодаря Но това е политическо тяло. Господин Олешмит, допълнителен въпрос. Затова задавам политически въпрос. И е много важно да чуем какво ще ни кажете, защото ЕЦБ и вие наистина сте най-надежните е, лица на Европейския съюз. Да, въпросът ми е, е и свързан с коментара с това, което казахте, че няма кого да обещавате и няма как да обещавате. Напротив, вие, хора като вас, напротив, би трябвало да кажат какво е добро за Европа. Вие сте го правили и по-рано. И мисля, че имаме нужда от това още повече днес, според мен. Трябва да чуем едни положителни добри аргументи, за да можем да обединим Европа и еврото, както и господин Трише каза, това е общата съдба. И държавите горе в северните страни трябва да могат, разбира се, да чуят това, въпреки критиката към ДФС. Добре, ще е, отнеса със себе си вашето послание. Благодаря. Um, да, всички искат частичка от Марио. Сега давам думата на Гей Мичел от името на НПМ. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, Ирландия показа, че работи за гарантиране на растежа, за устойчивост на финансите си. Ние извършихме консолидация близо 15% нарасна доходността на ирландските облигации. Повечето от анализаторите посочват какви са ползите за ирландската система и за цялата еврозона от подобряването на устойчивостта след въвеждането на новите мерки. Аз се отбелязах това, което казахте относно мерките, които ЕЦБ предприема в рамките на своя мандат. Въпросът ми е следния. В коментарите си от 7 февруари вие споменахте, че тези мерки са въпрос, който е на вниманието на Европейската, на Ирландската централна банка и на ирландските власти. Бихте ли казали на нашата комисия дали са постигнати някакви съществени промени в позицията след последното заседание на съвета? Аз считам, че няма такива. Прав ли съм, господин Драги? господин Драги. Не знае какво може да се е, каже по това, че се отбелязва дали има или няма промяна. Да, ние сме отбелязали този факт. Да, ние действително обърнахме внимание на този въпрос. Така че не знам е, как можем да, да променим нашата а, позиция. Ние просто взехме под внимание. Да, радвам се, казва господин Мичел, че се придържате към първоначалното си а, изявление. А, гей, искате ли да кажете нещо друго? Да, благодаря за възможността. Може би господин Драги може да ни каже като се има предвид сегашното състояние на ирландската економика, считали, че в рамките на годината Ирландия може да излезе от програмата. Като се имат предвид взетите решения и състоянието на економиката, считате ли, че Ирландия в скоро време може да излезе от програмата? Не мога да направя такава прогноза, със сигурност обаче Ирландия работи по всички части на програмата в уречените срокове с забележителен успех. Е, постиженията са действително значими. Все още има някои части на финансовия сектор, където са необходими допълнителни действия, но като цяло погледнато Ирландия се справя забележително добре. И считам, че ако не греша, програмата изтича в края на годината по естествен път и тогава ще бъде направена преценка. Благодаря. Председателката на комисията, мога ли да кажа нещо относно положението в Ирландия? Права ли съм да читам, че след като сте взели под внимание направеното, няма да има възражения, защото скоро време ще бъдат имитирани облигациите и те ще бъдат на разположение на пазара. Не, не непременно, казва господин Драги. Ние ще направим преценка дали се спазва член 123 в подходящия момент и тогава ще видим дали операциите между Европе... ирландското правителство, Ирландската централна банка спазват е, изискванията и ако не отговарят на тези изисквания, ще видим какви мерки да се предприемат. Следващият оратор е Питер а, е, Саймън. Господин Драги, при подобна размяна на мнения какво бихте казали за надзорните функции на ЕЦБ? Експерти, е, обикновени граждани на базата на документите на е, е, ЕЦБ правят някаква преценка. Разбира се, ние искаме да се защити обществения интерес. Две от проучванията на ЕЦБ относно Гърция, според решение на съда не могат да бъдат публикувани, тъй като това ще засегне обществения интерес и че ще се навреди на интересите на Гърция. Но ние тук говорим свободно с вас. Това, което казваме е достояние на всички. представляваме важни институции. Често чуваме, че в някои проблемни области се използва като аргумента защитата на интересите на обществеността за да не се предоставя достъп до определена информация. Как вие квалифицирате опазването на обществения интерес? Господин Драги, първо трябва да говорим за отчетността. Парламента и е законодателният орган са тези, които трябва да определят какво се изисква. ЕЦБ трябва да е отговорна в всички формати Разбира се, надзорните функции, които се възлагат на ЕЦБ, в голяма степен ще засилят нуждата от отчетност. От гледна точка на ЕЦБ нямаме възражения да сме по-подотчетни. Ние сме винаги отворени в това отношение, но да се реши как, кога това е вече в ръцете на Европейския парламент и е, законодателният орган. Относно прозрачността, вие е, споменахте за делото е, Блумберг срещу и Гърция. ЕЦБ има по-различни правила. Ние трябва да гарантираме, че паричната политика и надзора са строго разделени като функции. ЕЦБ е институция, която работи по монетарната политика. По този конкретен случай те може би да не присъстват, когато се разглеждат в рамките на единния надзорен механизъм. Или пък може да има някои аспекти, които да са валидни за единният надзорен механизъм, но не и за паричната политика, следвана от, от ЕЦБ. Председателката. Последният въпрос ще дойде от господин Сариуш Волски от името на НП. Благодаря, господин председател. За това, което казахте, държавите, които не са част от еврозоната, да имат достъп до кредити. Това е основателен въпрос, който трябва да поставим. Държавите, които са извън еврозоната, трябва да се разглеждат всъщност като членове на еврозоната с а, временна дерогация, защото те имат а, задължения съгласно договора да са обвързани с еврото и, и тяхното присъединяване е само въпрос на време. Затова не е логично те да останат извън новата архитектура, която се създава. В този смисъл аз считам, че господин Драги, вие Сигурно дълбоко в себе си сте банкер за целия Европейски съюз, не само за еврозоната. Ние имахме проблем с надзора на държавите извън еврозоната, когато ставаше дума за Европейския механизъм за стабилност, но се намери някакво решение – може да се стигне до създаването на две категории банки в рамките на механизма за стабилност. Такива, които могат да бъдат надзиравани и да бъдат преструктурирани или пък такива, които могат да бъдат оставени сами да се справят. Това ще създаде неравнопоставеност в банковото пространство. Знаете ли, в държавите от Централна и Източна Европа, които са извън еврозоната, а большинството от банките са собственост на институции, които са в еврозоната. Така че ние сме свидетели не на криза на еврото а, като валута, а свръхзадлъж... на свръхзадлъжнаността на държавите. Някои от тях са в еврозоната, други са извън. Затова би било погрешно и нелогично да се ограничават мерките и новата архитектура само до еврозоната. Защо се прави? Дали е по-лесно? Дали има липса на политическа воля? Дали искаме да създадем две нива на солидарност в Европейския съюз? Мога да отида и по-далече. В а, а, една книга на която неодавна беше представена от госпожа Голард, на Марио Монти се говори за правото на еврозоната за самоопределение, което е шокиращо за унези, които са извън зоната. Защото това нарушава економическите условия, създава сериозни проблеми, неравнопоставеност. Държавите, които са извън механизма, ще трябва да предприемат някои мерки, които могат да навредят на целостта на единия пазар. И така, нека да се опитаме да направим едно цялостно, приобщаващо решение в бъдеще. Единия механизъм а, за оздравяване на банките, а, схемите за гарантиране на депозитите. Тук трябва да поставим въпроса къде е мястото на държавите извън еврозоната и на техните банки. Господин Драги, въпросът е много сложен, но аз ще се опитам да отговоря от моя гледна точка. Каква е реакцията какво имахме предвид, когато а, започнахме създаването на основите а, на Банковия съюз. Първата ни цел е да... Нека се върнем към ситуацията непосредствено след кризата. Ние видяхме тогава, че някои много големи институции, които имат операции в различни държави, фалираха. Това показа нуждата от много по-строга координация и надзор. Колективно достигнахме до заключението, че в еврозоната, за да имаме един истински паричен съюз, където големите трансгранични банки а, оперират, трябва спрямо тях да има и един механизъм за надзор. Впоследствие ние установихме, че а, кризата показа не само това, но тя показа също и перверзната връзка между държавата и а, банките. И начина да се разкъса тази връзка беше да се гарантира че ще има един надзорен орган за цялата еврозона по различни причини. Това беше колективната оценка, че трябва да има много по-строга, по-стабилна надзорна рамка с единен орган. Разбира се, този орган ще работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи, но ще носи основната отговорност. На трето място ние очертахме какви ще бъдат другите стълбове. Единият оздравителен орган, единият оздравителен механизъм а, и гарантирането на депозиите по-нататък. Другата част от нашата оценка показа, че ниско, е ниско, никой не желая да разрушава единият пазар. Ние всички сме съгласни, че това е едно от най-големите ни достижения и ние не искаме да го поставяме под въпрос. Това, което можем да кажем на настоящия етап е, че правим всичко възможно да се намерят решения в тази сложна ситуация, защото става дума за 17 държави, които имат обща валута. Те имат специални нужди за разрешаването на проблемите с тази валута които останалите не изпитват. Но основната ни цел е да се запази единият пазар, да постигнем това, което е необходимо за еврото, като същевременно запазим единния пазар. Какво съм сбъркал, госпожо председател? Председателката, това беше действително дълъг въпрос и трябваше да отговорите по-дълго. Може да продължите. Всъщност аз вече отговорих. И така знаете, че регламента беше 5 минути за отговора, за въпроса и отговора, така че не можем да го просрочваме. Силви, тъй като бях цитирана, искам да кажа само нещо. Това, което пледирам в моята книга, е това, което казвате. Казахте в самото начало. Микрофонът на ораторката е изключен. че държавите, които сега са извън еврозоната, са действително навън, но все едно, че са вътре, защото те имат задължението да се присъединят. Не могат да останат е, извън нея за неопределен срок от време. Председателката, с това приключваме диалога по паричната политика и сега Преминаваме към обсъждане, свързано с Европейският съвет за системен риск. Господин Гозес, предлагам да направим една малка пауза, за да дадем възможност на господин Драги да се поеме дъха. Добре, ще направим 5-минутна техническа пауза, благодарение на това, че НПС отказаха от последния си въпрос за 5 минути.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

а, вземе самолета за някое много важно място, може би дори Франкфурт. Сега без свободни бележки му отдавам а, думата за а, Европейския съвет за системния риск. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, много се радвам да се явя пред вашата комисия днес, за да ви дам информация за дейността на Европейския съвет за системния риск. Както знаете, задачата на съвета е да установява и проследява системния риск и да издава политически препоръки за, него, за неговото ограничаване. Днес е, с удоволствие ще ви представя две нови препоръки на Европейския съвет за системен риск. Един за начините на ограничаване на някои рискове, срещани от банките при тяхната дейност за финансиране, а втората за укрепване на нормативната уредба за постигане на дисциплина в фондовете е, на паричните пазари в Европейския съюз. Преди това обаче искам да опиша положението, което съществува по настоящем. След това ще се спра на новите препоръки и накрая ще приключа с работата, която съветът ще приеме в средносрочен план за взаимната свързаност и за солидната уредба за извършване на надзор на макроравнище в Европейския съюз. Най-напред ще кажа няколко положителни думи за това, че са подобрени условията на финансовите пазари през последните месеци. Спредовете по суверенните дългове към Германия спадаха. Някои страни, например Ирландия и Португалия, издадоха средносрочни държавни облигации за първи път от 2010 година и като цяло показателите за системен риск значително са намалели. Освен това, географско рязкото фрагментиране на финансовото посредничество, с което се характеризираше голяма част от дълговата криза в, Европа, в Европа, като че ли също отстъпва започва да се стабилизират влоговете и техните притоци, а неравновесията по цел 2 сега са по, с по-низки показатели от върховите стойности през средата на 2012 година. Повече от 20% е намалението в сравнение с юли месец миналата година. Освен това, пазарите за финансиране на банките също се оживяват, а Признак за това е и растящия апетит за банкови дългови инструменти, деноминирани в, валутите, в валутата на еврозоната. Но а, слабите макроекономически прогнози в някои държави членки на Съюза могат да се отразят върху а, печалбата и равнищата на капитала на банките. Банките могат да отложат необходимото ограничаване на заемния капитал и очистване, така да се каже, на своите баланси, което ще влуши макрофинансовата обвързаност и ще направи по-трудно набирането на акционерен капитал и отпускането на кредити на реалната економика. Търсенето на доходност е основен двигател понякога за инвеститорите и докато той е такъв, има риск от внезапна евентуална промяна на цените под влияние на съображенията за риск. Има няколко причини да останем предпазливи за това подобрение, на което сме свидетели в момента. Освен на рисковете, които отбелязах, банките имат много високи нужди в Европейския съюз от голямо рефинансиране и и през идните години ще продължат да зависят от финансирането на централните банки. Тези трудности трябва да бъдат подхванати решаващо и решително и устойчиво за да се осигури стабилна финансова система и възможност на финансовите услуги да подкрепят економическата дейност. От гледна точка на надзора на макроравнище това означава първо да се подкрепят реформите, които стимулират растежа, което ще доведе до стабилна макрофинансова динамика. Второ, да продължат усилията за очистване на балансите на банките на основата на прозрачна и логично прилагана оценка, надзорна оценка на активите на банките, евентуално под ръководството на Европейския банков орган. Трето, проследяване отблизо на потенциалното натрупване на неустойчивост в пазарите на кредитите, за да се укрепи финансовата система в случай на негативен обрат, включително като се създават буфери за поемане на ударите. И четвърто, засилване на наблюдението над рисковете за финансирането на банките. Ще се спра на последната точка по-специално и в тази връзка ще се спра на двете препоръки на съвета, които е, бяха обнародвани днес. Една от тях е пряко посветена на укрепването на банковото финансиране. Ето сега се спирам на първата препоръка. На последното ми изслушване пред вашата комисия обявих, че когато дойда отново, ще представя резултатите от оценката, извършена от Европейския съвет за системен риск на а, уязвимостите, свързани с а, банковото финансиране и тежестите върху активите на банките. Сега мога да ви дам информация от първа ръка за препоръката в тази връзка. Ще кажа какви рискове възнамеряваме да преодолеем по този начин и каква ще е нашата реакция. Първо, тъй наречената структура на финансиране на много от нашите кредитни институции е крехка. Кризата показа, че е, банките прекалено много са разчитали на краткосрочни фондове и средства с е, много голяма е, променливост и прекалено много са трансформирали падежите. Затова нашият съвет препоръчва кредитните институции да представят на националните надзорни органи своите индивидуални планове за финансиране, както вече се прави в някои, нови, в някои държави членки на Европейския съюз. А освен това препоръчваме Европейския банков орган да координира оценката оценката на тези планове на ниво съюз. Основната цел е надзорните органи да получат обща представа и на национално, и на ниво Европейски съюз за капацитета на банковия сектор да постигне е, зададените цели за финансиране. Второ, е, нарастването на тежестите върху активите. Е, Отшредяването на тежести върху активите се използва от кредитните институции е, за гарантиране на финансовите сделки, като обезпечение. Е, последиците от този процес са двояки. От една страна, е, Учредяването на обезпечение върху голям обем от банкови активи може да направи по-трудно получаването на необезпечено финансиране и да създаде трудности за ефективното управление и контрол на ликвидността и рисковете а, за финансирането. От друга страна, кредиторите могат да прибегнат до по-малък обем, необременени с тежести активи, когато институцията изпадне в неизправност. За ограничаване на тези рискове, нашият съвет препоръчва кредитните институции да проследяват и извършват оценка на активите, върху които са учредени тежести във вътрешен план, но също така това да се извършва чрез подходящи управленски механизми, а надзорните органи да държат този процес под око. Най-сетне кредитните институции трябва да разкриват информация както за своите а, активи, станали предмет на обезпечение, така и за активите, върху които няма такива обезпечения. Трето, Необходимостта от разпростиране на най-добрите примери от практиката към режимите за гарантирани облигации в целия Европейски съюз. Гарантираните облигации се използват все по-често за финансиране на кредитните институции и трябва да се и запазят като висококачествен финансов инструмент. Трудно е да се направи хармонизация на националните правни режими, но нашият съвет препоръчва компетентните органи да стимулират сближаването съобразно най-високите стандарти. Второ, препоръките за фондовете на паричните пазари. Това е втората ни препоръка. Както казах, става дума за ключов компонент на сенчестия банков сектор. В Европа такива фондове управляват около 1 трилион евро в активи и е, те са съсредоточени в няколко страни, главно Франция, Ирландия и Люксембург. След финансовата криза има международно споразумение за необходимостта от структурни реформи в този сектор. Рискът, по който работи нашият съвест, е за потенциално то дестабилизиране от страна на инвеститорите е, посредством е, тези фондове, което да доведе до ефекта на преливника за по-общата финансова система. Е, риск от изтегляне на средствата от инвеститорите може би е по-висок при този тип фондове, които имат постоянна нетна стойност на активите. За това е, нашият съвет е, препоръчва е, за фондовете с такава стойност на активите да бъдат трансформирани в фондове с променлива нетна стойност на активите, като разбира се се даде достатъчно дълъг преходен период. Освен това, препоръките на нашия съвет а, са насочени към други области, а, целя, във връзка с тази цел се за намаляване на системния риск, свързан с а, фондовете на паричните пазари въвеждане на изрични изисквания за ликвидност, по-добро оповестяване на информацията в публичното пространство и засилване на задълженията за обмен на информация и отчитане. С препоръките си към Европейската комисия, нашият съвет преди всичко дава своя принос за разработването на солидно законодателство на Съюза в тази сфера. Същевременно целта на препоръката е да се окаже подкрепа на прогреса в глобален план, така както напоследък препоръча Борда за финансова стабилност и АЙОСКО, Международната организация на комисиите за ценни книжа, за други основни економики, които са наши партньори. Съветът за контрол върху финансовата стабилност. Американският аналог на нашия съвет неодавна публикува съвещателен документ със същото е, съдържание и цели. И сега ще ви кажа какво планираме да предприемем средносрочен план. Първо, ще се е, занимаем с проблема на взаимната обвързаност в финансовата система на Европейския съюз. Ако погледнем към бъдещето, е една от основните области, в които трябва да работи нашият съвет, е да натрупа повече знания за ролята на взаимната обвързаност и мрежи върху или за устойчивостта на финансовата система. Взаимната обвързаност е ключово измерение на системния риск. Както показа срива на Lehman Brothers, обвързаността между институциите и пазарите при благоприятни условия допринася за диверсификация, но при неблагоприятни условия може да доведе до значително преливане на заразата от една економика в друга. Това е особено важно за Европейския съвет за системен риск, тъй като процесът на финансова интеграция е създал много сложни взаимни връзки вътре в финансовата система на Европейския съюз. До тук нашият съвет заедно с ЕСМА, Европейската асоциация за ценни книжа и пазари, разглежда този въпрос във връзка с два специфични пазарни сегмента интербанковата взаимна обвързаност и така нареченото заразяване при слоповете при неизправност по кредитите. Съветът и ЕСМА в момента приключват работата си в тази важна сфера, независимо от окончателните резултати, вече имаме някои предварителни полуки и извлечени в хода на тази работа, именно, че е необходим холистичен подход и поглед върху взаимната обвързаност в финансовата система, за да се разбере как преминават шоковете през системата и как могат да бъдат ограничени. Друга полука, вероятно, ще бъде, че оценката на системния риск изисква а, детални и навременни данни за двустранните експозиции или тъй наречените суперразпределители на риска, каквито се явяват центровете на финансовата система или а, фирмите с най-висока степен на взаимно обвързано с други субекти. Този тип анализ би трябвало да влезе в таблиците за оценка на риска, които изготвя нашият съвет и да съставлява основа за една инициатива за проверка на устойчивостта на теста в цялата система. Сега, каква ще е политиката за надзор на макроравнище? Преди година пред вашата комисия казах, че е, националните органи имат такъв е, такава функция, е, такава задача, е, няколко е, органа вече са създадени в отделни страни. Това са комисии с извареден мандат или изричен мандат за наблюдение и ограничаване на системните рискове. Някои държави членки Германия, Гърция, Малта, Холандия и Великобритания приеха нови законодателни актове за надзора на макроравнище. Други Чехия, Дания, Франция, Полша и Словения са внесли проекти в своите парламенти. Зная, че доста страни се подготвят за предприемане на аналогични стъпки. Най-сетне други страни, като България, Естония, Ирландия, Италия и Испания, смятат, че вече отговарят на нашите препоръки в тази връзка. Европейският съвет за системния риск следи ставащото и по-късно през годината ще се отчете в тази връзка пред Европейския парламент. Следващата стъпка при разработване на тази уредба за надзора на макроравнище е да се снабдят националните органи с гъвкав инструментариум, за да се гарантира, че щом бъдат създадени, те ще могат да предотвратяват натрупването на системни рискове на едно място. Нашият съвет много важен напредък постигна на техническо равнище, тъй като е определил както основните, така и, непос... и, междинните цели на политиката за надзор на макроравнище и е дал индикативен списък на е, механизми, които следва да бъдат е, създадени в държавите членки за постигане на тези цели. Сигурен съм, че ще се умея да ви дам допълнителна информация за резултатите на някое от следващите изслушвания. Както знаете, е, вече е приключила работата по някои актове на Европейския съюз, включително пакета е, за е, CRD, CRR, който изисква пряко участие на нашия съвет в координацията на мерките за надзор на макроравнище. Освен това, проектът на регламента за един стабилизационен механизъм призовава този механизъм да сътрудничи с нашия съвет много тясно. Благодаря за вашето внимание и очаквам въпросите ви. Благодаря, това беше много интересно. Мога и аз да ви кажа какво всъщност се случва в е, директивата Капиталови изисквания 4. Е, парламентът настоя да се включи е, аспект, свързан с тежестта върху активите. Надявам се, че това ще бъде нещо положително. Е, освен това се опитваме да направим нещо по отношение и на гарантираните облигации, е, за да може наистина да разгледаме както трябва е, тяхното качество. По отношение на макропруденциалната рамка и директивата, можем да кажем, че в крайна сметка има изключително рестриктивен подход, защото може може да се забранят конкретни инструменти. И струва ми се, че трябва да говорим по този въпрос с е, комисията. И сега въпросите за НП. Гунар Хокмарк има думата. благодаря, госпожо председател. Господин председател, благодаря и на вас. Искам да засегна два аспекта, свързани с е, възстановяване, оздравяване на банките. Първо, Как разглеждате баланса между домакин и происход, когато става въпрос за различните държави и техните взаимоотношения? Това е изключително важно по отношение значимостта на пазарите в една или друга приемаща държава и по происход. Не, необходимо е да се намери наистина компромис. В комисията ние се опитвахме да разгледаме именно този въпрос по отношение плановете за възстановяване. По-нататък, вие споменахте в предишното си преизслушване, когато говорихме за механизма за оздравяване, отново въпроси свързани с приемаща държава и държава по происход – Единият оздравителен е, механизъм се основава на валутата и за определено време очевидно ще имаме различни е, валути в Европа и тогава рискуваме, че ще имам доста раздробена структура. Какви ще бъдат е, проблемите в системния риск в е, тази насока, вместо да изграждаме общо правило за всички, което вероятно ще бъде постижимо, но надали в точно този период от време. Е, не мога да цитирам тук е, е, поговорка шведска, но как стоят нещата? Благодаря. По първия въпрос, приемаща държава по происход и искането тук. Това е предварително споразумение, свързано с поделяне на а, загубите. Това е най-практическия начин за развитие на нещата. По втория въпрос. И по-рано казвах, Както и да се опитваме да изградим този нов механизъм, нашето наморение не би трябвало да бъде и не е да се разруши единния пазар. Така че в този смисъл наистина не виждам системни рискове е, и различие, чак толкова големи по отношение оздравителните е, програми на различните органи, които се заемат с е, банки, които са с сериозни проблеми. Най-важното е да не отслабим единния пазар, защото тогава всички ще трябва да платят цената за това. Трябва да внимаваме много когато създаваме решение, да отчитаме а, реалността. Имаме единен пазар, както казахте, но има и държави, които по-настоящем или за известен период от време няма да са част от еврозоната. Благодаря. I, I just... Уточняваш въпрос. Uh, да, но тази взаимна зависимост между банките и пак във връзка с валутите, тук има наистина риск за съществуването на различни режими. И в шведски може да се каже, да, знаеш какво имаш, но надали ще знаеш какво точно ще получиш. Председателката. Е, от името на социалисти и демократи Елиса Ферейра. Благодаря. Истинския системен риск тук, който разтресе еврозоната, е свързан с а, задлъжнялостта на държавно ниво. Да, разбира се, нещата сега са много по-стабилни след интервенцията миналото лято с извънборсовите операции, но въпросът ми е следния дългосрочното решение е достатъчно стабилно ли е, за да може да разреши задлъжнялостта на държавите, което ще изпитват в края на консолидационния процес? и дали това няма да се, да се пренася това време все повече и повече напред във времето. По отношение на банковата система, в момента се е, води дискусия относно доклада Кайнем. И разглеждайки системния риск, как той може да бъде намален в светлината на изпълнението на препоръките в, в, в доклада имайки предвид и вашата роля, отговорно за избягване на системния риск, как точно виждате решението в този посока? Благодаря ви. Um... Благодаря. Стигна се до наистина намаляване на риска в еврозоната. Но тук става въпрос наистина, при когато има директна намеса, тя да бъде допълнена с действително действие което да е както в областта на фискалната консолидация, така и намаляването на нивата на задлъжността, задлъжнялостта, а също така и в структурните реформи, за да може да има конкурентност и в крайна степка растеж, така че да се намали съотношението задлъжнялост БВП. Така че е, директната намеса на практика е един мост, но от другата страна трябва вече да бъдат е, позиционирани националните действия. Доклада Ли Кайнен и целта в него по-скоро е да се създаде един банков модел, при който конкретен риск, особено рискови дейности, ще бъдат а, е, а, е, заградени, изолирани. Това е един общ подход за всички държави. И междувременно някои държави са предприели а, самостоятелни действия в тази посока. Моето мнение е, че постепенно ние трябва да преминем към един стандарт – за банки, които си приличат в целия съюз. Така че да нямаме различни правила, защото това отново би накърнило принципа на единния пазар. Това е процес, който се дискутира. Комисията работи в тази насока. Не сме видяли още е, окончателния край на този процес. Надявам се, че в крайна сметка ще се стигне до един набор правила за, за е, заделяне на рисковите дейности и тяхното изолиране в рамките на е, Съюза. Благодаря. Желаете ли уточняваш въпрос? Когато говорите за растеж, това, разбира се, е една сериозна променлива. Разбира се, много важна за успеха и всичко, което правим, но там, където има растеж, е едно нещо, но трябва да разгледаме също така и а, курса, обменния курс. Каква е ролята на а, курса на еврото по отношение продуктивността на Европейския съюз и насърчаване растежа и конкурентоспособността. Господин Драги, благодаря. Трябва да внимавам с времето, както каза председателката преди малко. Действително, валутният курс е изключително важен за стабилитета на цените и растежа. Ние имаме нашите прогнози. Скоро ще излязат и тук не говоря от името на ЕЦБ, а говоря от името на Европейския съвет за системен риск, защото знаете, че валута в крайна сметка играе в конкретни параметри, но той е от изключително голямо значение за стабилитета, стабилността на цените. Силви Голар. Благодаря. В становището на научния комитет на ЕЦБ относно Европейския съвет за системен риск се казва, че ЕЦБ трябва да има ясно дефинирани правомощия. Считате ли, че член 5 в проекто документа е достатъчен, за да се предвиди в рамките на ЕЦБ нужния контрол? да е ясно в какви случаи се намесвате вие, в кои случаи се намесват националните органи. Господин Драги, аз нямам конкретни бележки по, по текста за единния надзорен механизъм, но читам, че ние предприехме много важна стъпка за постигането на напредък към един истински паричен съюз. Но това има смисъл само ако сме установили строг надзор. Не бива да прикриваме една ситуация, която остава непроменена. Ситуацията трябва да се промени и трябва да се намери нужна баланс между централния надзор и националния надзор. Но ситуацията трябва да се промени. Ето защо аз от самото начало подчертах, че единият надзорен механизъм не е баница, която може да се раздели на парчета и тази част от надзора се прави във Франкфурт, а останалата част се прави на национално ниво. Всички национални надзорни органи са част от механизма. Всички заедно реализират надзора, както от центъра, така и на национално ниво. И за това трябва да са включени всички фактори. Националните надзорни органи познават ситуацията, те имат установени традиции, те имат правомощи и могат да бъдат ефикасни на национално ниво но ако суверенитета по надзора не се споделя на наднационално ниво, тогава малко неща ще се променят и ще пропуснем една възможност да направим съществена стъпка напред. Благодаря. Лаш Бокрус от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря ви за възможността да поставя въпрос. Конкретен е моят въпрос за възстановяване, преструктуриране и рекапитализация на несъстоятелните банки в Гърция и Кипър. Това е специфичен въпрос, но той има отношение към други въпроси, защото може да създаде добър или лош прецедент. Що се отнася до Гърция, както добре знаете, четирите най-големи банки – не само имат много лоши активи, но имат и някои добри активи. Преди рекапитализацията им считам, че тези добри активи трябва да бъдат разпродадени и да се намали съществено баланса, което ще изисква по-малка рекапитализация с пари на дънакоплаците. Гръцките банки имат империя на Балканите, в Румъния, в Сърбия, в България, Македония, в Албания. И това са дойни крави, които подхранват банката май, манк, майка. Защо не продадат тези активи, за да намалят размерите си и да е необходимо по-малко участие с пари на дънокоплаците за тяхното спасяване. Те са не само тех, технически, а реално са несъстоятелни. Мисля, че е подвеждащо това, което се говори сега, че или да се извърши пълна рекапитализация, или да бъдат а, ликвидирани а, банките при необходимост. А, англо-ирландският пример, мисля, че може да бъде следван. Аз не съм убеден колко изчерпателен мога да бъда по въпроса за Кипър, защото се водят преговори, аз не искам да изпреварвам техните резултати. Относно гръцките банки, бих могъл само да кажа, че Централната банка на Гърция представи доклад за рекапитализацията и посочи какви са нуждите на отделните банки. До края на април 2013 трябва да приключи процеса на рекапитализация на банките. Ако те разполагат с такива активи, тогава съм убеден, че те ще бъдат взети предвид при определенето на капиталовите съотношения Относно основните банки, те получиха а, втора рекапитализация СЕТИ-1. Допълнителната рекапитализация на четири основни банки допринесе за тяхното възстановяване от януари на тази година. 57 милиарда евро бяха прехвърлени от спешна подкрепа към операции, свързани с паричната политика. Виждате, че и тук е постигнат съществен напредък. Той не се споменава до сега. Спешната помощ, която се предлага от еврозоната, показва под какъв натиск е поставена еврозоната. С тези операции в Гърция и споразумението между ирландското правителство и Ирландската централна банка а, общата спешна помощ значително а, намаля. Благодаря. Времето ни напредва, така че искам да дам думата на Николас Чунтис от името на Обединената левица. Господин председател, Може би въпросът ми се отнася само за Гърция, но ми се струва, че все пак е от по-общ характер и се отнася и за други а, е, държави. Сигурно следите а, е, дебата след а, е, коментарите направени от а, госпожа Легард и други економисти от МВФ, които подчертават, че програмата за Гърция а, е погрешна, тъй като разчетите са били погрешни и коефициентите също не са били правилно преценение. Оли Рен преди два дни каза пред министрите на финансите на държавите от Европейския съюз и пред вас, че въпроса за мултипликаторите е оказал ограничен ефект и че трябва да спре дискусията по въпроса. Аз няма да навлизам в подробности за погрешно избраните мултипликатори, всички знаем за тях – ЕЦБ е последният член на тройката, който, която, който не се е произнесъл по въпроса за мултипликаторите. Затова искам да запитам, дали разполагате с техническите познания или пък само МВФ разполагат с такива. Проучванията за мултипликаторите в Гърция какво показват? Дали тези мултипликатори са верни или погрешни? Това е по-скоро въпрос към председателя на ЕЦБ, отколкото към председателя на Европейския съвет за системен риск. Аз съм съгласен изцяло с казаното от Оли Рен и Кристиан Легар. Провеждат се много дискусии по нещо, което не може да бъде оценено с пълна точност. Искам да ви прочита следното. Що се отнася до фискалните мултипликатори, е важно да се отбележи, че първоначалните причини за рецесията не са допусканията за мултипликаторите, по-широкия контекст на програмите и някои забавения в първоначалното прилагане и влушаване на доверието. Гърция има висок бюджетен дефицит, загуба на достъп до пазарите, което изискваше фискални но при структуриране от самото начало. Беше намален в последствие това, което се използваше за целта. Частните кредитори на Гърция, европейските партньори допринесоха за, като предложиха някои отстъпки. През декември-януари беше направен преглед, който определи, че допусканията са били верни, така че няма смисъл да се връщаме назад, включително, що се отнася до фискалните корекции. Ние очакваме правителството изцяло да приложи програмата. Това можем да кажем по въпроса за фискалните мултипликатори. Имаше много плодотворен обмен на мнение между економисти, на техническо ниво, МВФ, с комисията, за да се разгледа въпроса за мултипликаторите от всички страни и да се намери съгласие. Дискусията продължава. Няма причина за да променяме оценката, която сме направили за Гърция към момента. Да, някои от тези въпроси очевидно не попадат в дебата наистина на Европейския съвет на е, система на риск, но крайна сметка това е въпрос свързан и със сигурността на банковата система. Е, Клаудио Морганти. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, като един тосканец, аз искам да попитам за нашата банка териториална, регионална, но искам да помоля за уточнение. Знаем, че много от проблемите на Елмундо Делпаски са свързани с купуването от друга банка 2007 година. И по отношение на тази сделка и придобиване Монте Дел Паски не разполагаше с средствата, за да заплати сделката по придобиване. И надзорните органи би следвало да спрат една подобна операция. Така че въпросът ми е какво мислите за това? Защо не спряхте сделката, ако действително казаното е вярно? И друг въпрос. Цената е била много по-висока от е, реалната стойност. Goldman Sachs са участвали в преговорите е, между банката и Холандската банка 2005 Пета година, а вие тогава също сте имали сериозна роля, която сте изпълнявали. Така че в крайна сметка цената платена на Сантандер е наистина несъразмерна. Дали някакви тайни маневри са се извършвали? господин Драги, трябва да се позова на а, изявлението на Италианската банка в Италия в интернет страницата й. Има ясна позиция. Ще ви прочета казаното от МВФ, говорител на МВФ, финансовия сектор по време на оценката, която е правена. Екипите на МВФ твърдят, че е, на време и своевременно и подходящи действия е предприяла е, Централната банка и, на Италия. Надзорът е бил а, надлежен и съответно назорните дейности са се развили съобразно на задълбочаване на проблемите по тази сделка. Така че позовавам се на тези два документа. Едното е на банката, на Централната банка на Италия на, и другата е изявлението на МВФ освен това, не аз съм, не забравяйте, че аз всъщност изпратих двата екипа за проверка. Благодаря. Председателката, както казах, наистина, трябва да се върнем към въпросите по същество, свързани с Европейския съвет на системен, за системен риск, защото в крайна сметка това е темата на нашия дебат сега. Мисля, че въпросите ви малко бяха встрани от основната посока. И така, към е НП. Аз исках да задам друг въпрос, каза господин Моргани, да, но по съвета ли е за на риск? Да, Монта Делпаски, председателката прекъсва оратора. Моля да ме извините. Председателката, много ви моля, това е въпрос, който най-тясно е свързан с Европейския съвет за системен риск. Моля да ме извините, но продължаваме нататък. Вернер Ланген, имате думата. Благодаря. Връщам се отново на темата, която обсъждаме. Благодаря за описанието на мерките, което направихте през изминалата година. Ние през този период говорихме за 13 милиарда суверенен дълг, задължнялост, която е наистина значителна. Но наистина и дела на банковия сектор е също много голям, даже много по-голям от тази задълженост. 9,8 евро само в еврозоната. Така че може ли да посочите примери и възможности свързани с този проблем. Разбира се, той е свързан с увеличаване на собствения капитал и на банките. По отношение на проучване на ОИСР, 10 милиона евро ще бъдат необходими само за една мярка така че, вие какво мислите, че може да се предприеме в рамката на Европейския съвет за системен риск? За паралелната банкова система Франция, Люксембург и Ирландия. Вие говорихте във вашето изказване по този въпрос. Е, Капиталовложение, фондове, трансформиране на фондове. Имате ли конкретни мерки, които предвиждате? И на трето място, как виждате този въпрос, свързан с риска в международен план. Първият въпрос. Влизането в силата на, на Базел 3. Има развитие по този въпрос, съвсем основателно, защото регулаторите искат да избегнат отрицателното въздействие върху макроекономическата ситуация, която така или иначе е слаба в момента. Така че до сега ние ще правим всички, всички оценки в хода на годината. Ще оценяваме качеството на активите, също така и капитал, капиталото положение на различните банки, състояние на различните банки, прощавайте. Но банките е, събират капитал, така или иначе, и увеличаването и промяната в съотношение капитал и, и дълг е такова, че в крайна сметка те по-скоро увеличават капитала си, отколкото да а, намаляват привлечения капитал. А, след това задавахте ми въпроса за фондовете на пазара на парите. Да, имаме раз... няколко аспекта, които сме предприели тази посока. Yes. The, um... So, in terms of по отношение на координирането с властите в САЩ, информирани сме за дискусията, която се води в рамките на техните органи за надзор. Има мисия на Европейския съвет за системен риск и регулаторите, например Бафин, който представляваш, председателства сектор от дейността на съвета в началото на месец март. В тази мисия ние ще представим нашата работа и нашите констатации и препоръки. Документ има издаден от ФЕД относно а, решенията, които се предлагат от Европейския съвет за системен риск и според мен, ние сме доста по-напред в работата си по отношение на нашите препоръки. Разбира се, нещата могат да се променят е, в САЩ е, междувременно. Благодаря. Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen? Wir haben darüber schon diskutiert. Уточняваш въпрос. Вече говорихте за държавните облигации нулева стойност. Така както разбирам нещата, В Южна Европа е, се предвижда изкупуване на още повече държавни облигации. Ние трябва да увеличим взаимната връзка между банките и държавите, но дали ще има други а, дискусии относно а, държавните облигации. Това е една от темите, която очакваме да дискутираме на заседанието на управителния съвет скоро. Това са дългосрочни решения. И тук могат да влизат по-стрикните капиталови изисквания за държавните облигации. Например, да се изискват а, а, нулеви тегла под или да се въведат различни тегла за макропруденциален подход, може да се диверсифицират изискванията, можем да помислим за трети стълб и въпроса свързан с оповестяване. И по отношение на застраховането, платежоспособност 2, а именно включването в модулите на изпредовете на информация. Така че ние разглеждаме различни мерки. Въпросът е сложен и трябва да се разглежда като развитие във времето, защото ще предвиждаме разнообразни различни мерки. Европейския съвет за системен риск много добре съзнава какви биха били евентуалните последствия на този проблем. Председателката. Наистина с интерес ще очакваме всички е, тези развития, особено имайки предвид измененията, които трябва да внесем и ние по отношение на 145 е, член в директивата за капиталовото регулиране. Разбира се, необходимо е да се разгледа всичко това, имайки предвид нулевия, нулевото рисково тъгло. Но това са въпроси свързани с Европа и Базел и съответствието и от е, отдалечаването. И сега е, господин Дорфман има думата. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос за едно досие, по което работим в нашата комисия. Аз работя по него. Става дума за сетълмента. Въпросът, който разискваме в нашата комисия, е за банковата дейност. Полезно и необходимо ли е, е за функционирането на органите да се отпуска ликвидност. С дали трябва да се извърши някакво разделяне между различните направления? При условие, че има лиценз от европейски орган на европейско равнище. Как виждате ролята на вашия съвет? А, при регулирането на централните депозитари и евентуално възможността те да получат банкова лицензия. Отговор на господин Драги. Съжалявам, че ще ви е, разочаровам, но не сме се занимавали с депозитарите. Европейската централна банка не се занимава в момента е, с това т.е. Европейската Централна банка се занимава, но не и съветът за системен риск. Мога да ви дам писмено становище следващия път, но това ще е становище на Европейската Централна банка, а не на съвета за системен а, риск. Искате ли да зададете допълнителен въпрос? Отговор не. Господин Булман, господин пред председател, искам да се върна на пакета за директивата за капиталовите изисквания. Вернер Лангия запита за държавните облигации. Нашата група внесе едно изменение по този пакет е, в смисъл е, независимо какво ще стане е, с тези държавни облигации в бъдеще да имаме еврооблигации. Но, както каза Вернер Ланге, при директивата за капиталовите изисквания не се мисли по този въпрос. Имам следното питане. В последните етапи на преговорите сме върху директивата за капиталовите изисквания от четвърто поколение. Има нови дискусии също вече за Базел, за съотношението между ликвидност и гаранции Процента трябва да се усъвремени. Все още ли работим правилно? Трябва ли да продължим да работим върху изискванията от Базъл или вашите експерти смятат, че са необходими малко по-строги мерки? И второ, Ключовата дума е гъвкавост, особено що се отнася до капиталовите изисквания. Говори се за повече гъвкавост. Някои държави имат изискване за това. А пък други и настояват на по-голямо и по-сериозно регулиране на пазара. Смятат, че не трябва да има празноти в регулирането. Вие като председател на Европейския съвет за системен риск, какво мислите за всичко това и как да продължим работата си по-нататък? По първия въпрос за директивата за капиталовите изисквания, мисля, е, че е, последното споразумение от, Бал, от Базел е добро споразумение. Аз е, казах е, това, което на времето беше казано от господин Кинг председателя на съвета на а, надзорите и нямам и сега причина да се отклонявам от неговите виждания или да изразявам разногласие. Просто а, за да се вземе предвид положението на банките в Европа и доколко а, директивата за капиталовите изисквания ще отразява техния бизнес модел. Това е важно. Интербанковият пазар през последните 3-4 години не функционира правилно. Не бива да забравяме това. И това е причината, поради която банките станаха по-зависими от Европейската Централна банка. Всъщност, основната първопричина е, че отпускането на заеми от една банка на друга се превърна в губеща търговска дейност. Споразумението последното споразумение, което беше постигнато в Базел, взема предвид това предложение, това положение на нещата, като се стремим да съобразим изискванията, но да не се наказват банките за операциите си на междубанковия пазар при тези неблагоприятни обстоятелства. Има голяма нагласа в нашия съвет да координираме макропруденциалната политика. Нашият съвет ще действа като координатор на тази политика. Е, заедно с Европейския банков е, орган, е, нашият съвет ще получи специфични задачи за координиране, за да изпълнява мерки в подкрепа на решенията на комисията и съвета във връзка с капиталовите изисквания, като всичко това ще е подчинено на логиката на единния пазар. Освен това, нашият съвет ще даде начало на гъвкав диалог между националните органи на основата на доброволен, но съпътстван с много изисквания процес на координация, така че да се избегне преливането на едни национални проблеми извън националните граници е, и отиването им в други държави членки. Председателят, благодаря сърдечно. С това приключваме е, изслушването по въпроса е, за е, съвета за системен риск. Следващият диалог ще бъде проведен на 8 юли. Може ли да останете на местата си за минута, тъй като заместник председателят Пабло ще направи някои съобщения, докато аз изпращам господин председателя на Европейската централна банка. Hello, everyone. will take a few... минути преди да е, приключим работа. Точка 5. Е, пояснение и съобщение на председателя. Утре на 19 февруари се сменя заседателната зала. Сутрешното заседание ще се проведе в АСП 5G3 Трябваше и днес е, е, да проведем е, заседанието в тази зала, обаче секретариатът успя да запази настоящата зала за нас, за да може в по-голяма и удобна зала да посрещнем председателя Драги. По отношение на продължаващите триалози. Директивата за капиталовите изисквания беше предмет на преговори от 5 до 7 февруари в Страсбург с много задълбочена техническа работа. Опитваме се да вземем предвид Базел едно, въпроса за инвестиционните фирми, коефициента на покритие на ликвидността и други въпроси. Освен ликвидността, където съветът и парламентът все още трябва да преценят как да включат становището на Базелския комитет. Има компромисни предложения по всички останали въпроси. Така че всички парламентарни сели са призвани да се запознаят с постиженията до тук. Следващият политически триалог ще бъде проведен утре. Фискалис Първи диалог по тази програма протече на 13 януари. Ето къде бе постигнат напредък. Участие в данъчните постъпления в трети страни, участие в обща дейност и обучение, обем на информация и комуникация и бюджетните преводи. По стойността има напреднала техническа работа. На 20 февруари е насрочено следващо заседание. Следващата тристранна среща ще бъде на 27 февруари. Целта ни е да разискваме целите и приоритетите, както и оценката на програмата. За досиетата по е, единния надзор. Е, шестия диалог се проведе в началото на февруари в Страсбург. Бе постигнат напредък по доста точки от преамбюла и е, материално-правни норми. Повечето от политическите въпроси вече са добре отграничени. По по-техническите въпроси предстои да се работи още на 21 февруари. Ще бъде следващата тристранна среща ще се занимаем само с регламента за Европейския банков орган. До сега преговорите по този орган са в начална фаза. И последно, приемането на ревизирания проект на календар за заседание на комисиите за 2013 година. След пленарното заседание през януари и последващото приемане от е, председателския съвет, благодаря на колегата, на е, преразгледан е, календар за дейността на парламента, ще намерите в папките си за одобрение проекта на календар за комисиите. За 9 и 10 октомври насрочените заседания се отменят. А сега тази седмица е, ще бъде посветена на пленарно заседание на 24 септември от 9 до 12, от 9 до 12.30 е, часа и от 15 до 18.30 е, е новата дата за заседание. Също така на 13 септември от 3 до 6.30 и на 13 октомври от 3 до 6.30. Това е, са заседанията, които засягат нашата комисия. Ако няма възражение, ще смятаме тези промени за одобрени. Благодаря ви. С това приключваме заседанието на комисията за е, днес. Е, моля утре да се явите в 9 часа в зала 5G3 в сграда Алтиеро Спинери. Благодаря.